Uh, good morning, everybody. I wonder if I can... Uh, we are waiting for the commissioner who is... Уважаеми колеги, изчакваме комисаря, който ще бъде тук скоро. Междувременно, моля да вземете местата си, за да започнем. Виждате, че програмата ни е за днес е много наситена и не бих искал да губим време. Имаме много оратори. Благодаря че дойдоха тази сутрин. Искам също да приветствам Едвард Кожучник, който е докладчик от името на нашата комисия по бъдещето на европейската стандартизация. Това е доклад по собствена инициатива. Този доклад беше приветстван широко като реална възможност да обсъдим някои от политиките, въпросите, свързани с бъдещето на стандартизацията. Към края на годината ще получим законодателно предложение от комисията. Стандартизацията не е получила достатъчно внимание и обсъждане в парламента за сега. Затова решихме че е хубаво да проведем такава дискусия. Днес е, имаме доста експерти. Надявам се, че процесът ще продължи и нататъка. Много от членовете на комисията са тук, докладчиците в сянка също и ще имаме възможност за дискусия по-късно. Бихте ли желали да започнете с стъпителното си изказване, господин Козушник, или да изчакаме господин Таяни. Можем да изчакаме още няколко минути, за да може комисара да чуе изказването на докладчика. Искам също да спомена междувременно, че заседанието на нашата комисия се предава по интернет. Искам да ви припомня, че след като включите микрофона си, камерата ще бъде насочена автоматично към вас и трябва да използвате микрофона пред себе си за тази цел. Можете да проверявате екрана дали излиза вашия образ. Ще ви позволя да поговорите минута-две помежду си преди да продължим. Uh, right, well, ladies and gentlemen, uh, Mr. Tajani's... Uh... Дами и господа, дами господа, господин Таяни е на път. Можем да започнем с встъпително изказване, след което ще изслушаме колегите. И така, искам да ви помоля да вземете местата си. През последните няколко дни се проведоха работни закуски по темата на стандартизацията, т.е. темата предизвика интерес. Тази сутрин също имаше такава закуска. Някой си е забравил камерата. Ако някой си я търси, можете да се обърнете към нас. Преди да дойде господин Таяни, бих искал да ви дам малко информация. Каква е процедурата по този доклад? През последното тримесечие на тази година и през първото тримесечие на следващата година ще влезе в програмата на комисията. Комисарят вече е сред нас. Той отговаря за промишлеността и предприемачеството. Благодаря ви, господин Таяни. И така, процедурата Едвард вече а, работи по този интересен доклад. След като мине това изслушване, ще бъде публикуван и ще имаме първи обмен на мнения през месец юли на последното ни заседание на 12 и 13 юли преди лятната вакансия. След това ще разгледаме доклада през септември. На 30 септември трябва да го гласуваме в комисията и през октомври да бъде гласуван в пленарна зала в Страсбург. Мисля, че по този начин ще можем да допринесем за работата, която върши в тази област Европейската комисия. За да открия заседанието, искам да кажа, че комисарят ще направи встъпително изказване, но преди това искам да дам думата на господин Козушник, който е нашия докладчик. Искам също да приветствам Рейнкарт Бутикофер, който изготвя становище от името на Комисията по промишленост и научни изследвания. И така, сега искам да дам на нашите колеги възможност да направя стъпителното си изказване. След това ще дам думата и на комисаря. Надявам се да можете да отделите малко време, за да отговорите на въпроси. Най-напред давам думата на Едуард Козушник. Дами и господа, аз ще говоря на родния си език, чешки. Важени пане комисаре, да... господин комисар, дами и господа, колеги. Ние сме, аз и Малком Харбър сме, може би, единствените, които ще имаме възможност да говорим два пъти по време на това изслушване тази сутрин. Програмата ни е много натоварена, защото се опитахме да поканим всички заинтересовани страни по въпроса на стандартизацията в Европейския съюз. За да може да получим ясна представа за състоянието на нещата и бъдещето на стандартизацията в Европа. Вчера имахме работна закуска и говорихме дали европейската стандартизация е привлекателна, секси така да се каже или не. Стандартизацията е инструмент за развитието на вътрешния пазар. Тя е инструмент, е, е, който служи на конкурентоспособността на Европейския съюз. И очевидно тя е инструмент, който трябва да ни помогне да служим по-добре на гражданите на Европа. Мисля, че в областта на услугите Стандартизацията е също така инструмент за контрол и за регулиране отдолу нагоре, а не отгоре надолу. И ние се питаме как да привлечем вниманието ви към проблемите на стандартизацията и се сетих за следното. Наред с политическата си дейност, Аз съм привърженик и промотер на един спорт, който се нарича плажен тенис. Не го бъркайте с плажния волейбол. Това е нов спорт, но в света 300 000 души играят плажния тенис. Той се е породи около, преди около 15 години и се е разпространи по цял свят. Проблемът е, че с развитието на спорта се появиха различни видове правила. Италианските правила, американските правила и така нататък. През последните три години обаче правилата на плажния тенис в целия свят се уеднатвиха. Това се оказа голямо предимство за европейците и европейските играчи. Сега плажният тенис се играе по същите правила, Резултата се отчита по същия начин, игрищата са еднакво големи, имат правила за произвеждане, производството на специалните ракети за този вид тенис и а, има и нови пазари. Защото повечето от а, тези ракети се произвеждат в Европа, главно в Италия. Има 3-4 производители на тези ракети в Италия. Така че с въвеждането на нови унифицирани правила, Бълг... Италианските ракети вече се изнасят в Съединените щати, Япония и къде ли още не. Този нов спорт има и един потребителски аспект. Вече съществува Световна асоциация на играчите на плажен тенис. Асоциация, която препоръчва използването на нов вид топки, които биха направили спортът още по-привлекателен. Давам ви този пример, за да покажа, че стандартизацията, за да има смисъл, трябва да започва отдолу нагоре и може да служи на интересите на Европа в целия свят. Целта на нашия доклад беше формулирана от Малкъм Харбър – Целта е да намерим едно балансирано е, съотношение между стандартизационната дейност е, на комисията, националните стандартизационни органи, потребителите и техните интереси. И всичко това в един глобализиращ се свят. Това се опитахме да постигнем заедно с е, докладчиците в Сянка. С нетърпение очаквам да чуя а, вашите а, мнения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да споделя с вас някои от съображенията. Благодаря също и на докладчиците и докладчиците в сянка тази сутрин имахме работна закуска, където директорът Гоцо Янис е, подчерта колко важни са проблемите на стандартизацията, особено за малките и средни предприятия. Според него стандартизацията е дори по-важна от научните изследвания. Така че, една от е, темите, върху които съм средоточил вниманието си, е това как малките и средни предприятия могат да допренесат за стандартизацията, какво ще бъде нейното въздействие върху тяхната работа. Защото когато говорим за а, малки и средни предприятия и стандартизация, винаги споменаваме цена, сложност и участие. Очевидно, имаме опит в нашите национални стандартизационни органи където се разработват при по-ниска цена пакети от стандартизационни мерки. Необходимо е също така обобщения на различните стандартизационни мерки да бъдат сложени на интернет, за да могат малките и средни предприятия да имат достатъчно добър достъп до стандартите, които вече са приети. Това е особено важно. Много може да се направи също така и за намаляване на сложността на стандартите. СТО със своите принципи прозрачност, откритост, безпристрастност, ефикасност, последователност и уместност да бъдат изцяло включени и интегрирани в европейските правни рамки. Това е една тема, която заслужава нашето внимание. Това значи да разчитаме на участието на страните членки и проблемите да се решават част от тях на национално равнище, други на европейско равнище. И още нещо. Смятаме, че трябва да се обърне внимание на споделянето на стандарти между партньорите в международен план и отварянето по този начин на пазарите. Благодаря. Благодаря на, за това, че очертахте някои от главните теми. Сигурен съм, че се връщаме към тях на много пъти. И сега е, искам да поканя един от, най-добрите приятели на нашата комисия, е, е, комисарят Таяни. Е, знам, че думата предприемачество не е лесна на английски. Няколко пъти вече повторих. Антонио, знам, че от тук трябва да бързаш е, за да отетиш за Нью Йорк, но благодаря, че даде тук на нашата среща, нашето заседание. Благодаря, господин председателю. Искам да се извиня, че трябва да тръгна а, за летището, след като приключа изказването си, защото пътувам за Нью Йорк за среща с господин Банки Мун. А утре трябва да съм в Люксембург за съвета. Сега минавам народния ми език. Сега преминаваме към темата стандартизация. Искам първо да благодаря най-сърдечно на комисията ИМКО за това, че се води тук тази дискусия и то в публичен вид. За мен това е много важно. Комисията е представила проект за проверка на Европейската система за стандартизация. От моя кабинет и от моята генерална дирекция се смята, че е много интересно да се проследи тази дискусия. Както казах, ние работим по преработката на системата по стандартизация и искаме още преди края на годината да представим тук е, резултати. Става дума за иници... доклада по собствена инициатива на парламента, а и тази дискусия, всичко това ще бъде важен принос към стандартизацията. Искам сега да хвърля един поглед към миналото и да направя една равносметка на направеното до момента. Европейската система игра важна роля при създаването на европейския вътрешен пазар и се оказа важен инструмент, който да гарантира конкурентоспособността на европейските продукти на световния пазар. Предвид всичко това можем да потвърдим, че европейската система за стандартизация беше увенчана с успех. Ясно ми е, че в някои сектори, особено в сектора информация и комуникации може да се направи още много и трябва да се направи още много. Но и в световен мащаб се установява, че все по-голяма е конкуренцията при установяването на стандарти. Ние не трябва да забравяме, че европейската система все по-често влиза в конкуренция с съвсем нови сектори, където нещата още не са установени. И за да се справим с това предизвикателство, ние започнахме процес на преработка на европейската политика по стандартизация. Ние имахме публични консултации и е, една от тях се концентрира върху ЦИК, а друга върху всички останали хоризонтални сектори и ние очакваме резултатите от работната група на експертите, която се занимава с ревизиране на европейската система по стандартизация до 2020 година. И сега говорим за плюсовете и минусите на системата как изглеждат нещата с самия процес на стандартизация или финансирането на стандартите на европейско равнище. Тогава, след като приключим тази работа, ще имаме възможност да бъдем съвсем ефективни и да работим целенасочено. Възоснова на събраната информация – може да се каже, че системата, която имаме до сега, трябва да бъде запазена, защото тя има много предимства и представлява солидна основа за а, прилагане на пазара. Обаче трябва да Имаме предвид, че съществуват още възможности за нейното подобряване. Освен това, в световен мащаб трябва да утвърдим а, приоритетната роля на нашата система. Европа има едно стратегическо предимство, а именно тогава, когато успява да наложи собствените си стандарти в международен стандарт и то в ключови сектори, които са важни за да придадат нова динамика на пазарите. В тази връзка трябва да се а, укрепи ролята на Европейската комисия – най-вече по отношение на ИЗО стандарта. Стандартите не трябва да бъдат бариери за търговията и това се получава винаги, когато има различни национални стандарти. Затова ние мислим по въпроса дали да не приемем а, решения, според които да бъдат взети основните принципи на СТО при разработката на стандартите. А това а, беше вече а, казано тук в настоящата дискусия. Сега вътрешното измерение. Във вътрешен план също трябва да се работи, за да се оптимира системата и нейната ефективност. Европейските организации по стандартизация трябва да поемат съответната инициатива, за да се постигне нова степен на конвергентност и синергиен ефект. Има ресурси, които са на разположение, но те са ограничени, защото сме в криза и за това тези организации трябва да разработят редица инструменти за анализ и да ги усъвършенстват. Преди да се е, започне процеса по стандартизация, трябва да се проведе процес на анализ. Само по този начин ще можем можем да се концентрираме върху това, което наистина е важно за пазарите. И освен това, трябва да се укрепи ефективността на националните организации по стандартизация. Сега за малките и средни предприятия. Тук трябва да се осигури по-широк достъп до стандартите, най-вече за малките и средни предприятия, както казах вече и както беше споменато и от другите оратори. Защо? Защото малките и средни предприятия са гръбнака на економиката, но много често те са изправени пред големи проблеми, свързани с процесите на стандартизация. За това трябва да се укрепи тяхната роля в европейския процес на стандартизация. След това в сферата на иновациите също е необходимо още от самото начало да се вземат предвид стандартите, когато се разработват новаторски решения и е, когато се мисли за тяхното разпространение. В рамката на плановете за бъдеще на Европа ще трябва да си помислим по-сериозно по това този е, план е, предвижда да представим е, резултати през септември. Сега по комуникационните технологии искам да припомня, че Европейската система по стандартизация трябва наистина да остане на висотата на новите технологии. Именно при информационните и комуникационни технологии трябва да а, наваксаме, защото а, имаме известно изоставане в международен план. Ако искаме а, да настигнем а, останалите, ние трябва да проявим дълновидност в този сектор. Много е важно да се има предвид това, за да бъдем водещи в света. За да постигнем нашата цел, системата трябва да бъде толкова гъвкава, че да позволява да се интегрират препратките към документите, които са разработени от други организации. Това може да стане в диалог с всички участващи субекти. Друг важен аспект е оперативната съвместимост. Системите трябва да бъдат съвместими, за да бъдат постигнати целите им. След това, по една тема смятам да говоря, която особено обичам. Става дума за осигуряване на достъп на лицата с обреждания, защита на потребителите и така нататък. Има а, сега а, възложени поръчки за създаване на стандарти в особено чувствителни области, например осигуряване на достъп за лица с увреждания, също така в сферата на защита на потребителите, наше задължение там е да осигурим достатъчна защита на потребителите чрез стандарти, които да осигуряват общата безопасност на храните. А що се отнася до това, ние трябва да разработим единни критерии при изготвянето на стандартите около една десета от европейските граждани страдат от някаква форма на увреждане. Ние знаем, че европейското население застарява и за това ще трябва да се положат повече усилия в стандартизацията в тези сфери. Също така трябва да се укрепи процеса на стандартизация в сектора на услугите. В последните консултации, които проведохме, всички страни посочиха, че имат силен интерес да включат и сектора на услугите в процеса на стандартизация особено услугите, които се предоставят на клиентите. И тук за мен е много интересно да видя каква е позицията на Европейския парламент. Накрая искам да посоча, че за да решим всички тези проблеми, сме подготвили един а, пакет от а, стандарти. Това е така наречения стандартизation package. Що се отнася до сроковете, смятаме, че пакетът ще бъде прият през ноември. Той ще включва едно съобщение – във връзка с а, а, ревизия на политиката по стандартизация до 2020 година ще бъдат посочени и най-важните теми, които засегнах току-що в моето изложение. Тези изменения в законодателната сфера вероятно ще бъдат а, придружавани от един документ. Най-вероятно е, това ще бъде регламент е, и той е, ще замени всички правни актове на Европейския съюз, които се отнасят до политиката на стандартизация. Смятам, че това решение ще даде принос европейската стандартизация да стане по-прозрачна. Виждате, че имаме още много работа. Наясно сме, че е, сме изправени пред интересни предизвикателства и искам да ви помоля да вземете предвид всички предложения, които ще бъдат направени в рамките на дискусията. Моите служители в Генералната дирекция винаги са на разположение. Господин председател, това е текста на моето изказване. можете да го приложите към протокола. И естествено, аз е, винаги съм на ваше разположение. Днес, за съжаление, не, защото ще изпусна полета си за Нью Йорк, но смятам, че в бъдеще мога да бъда на ваше разположение за дискусия в комисията след е, лятната отпуска, преди комисията да представи текста, за да може да говоря с вас, представителите на Европейския парламент, по тази толкова важна тема за конкуренцията, за индустрията, но също и да намерим конкретни отговори на проблемите на европейските граждани, в частност за унези слоеве от тях, които са в неравностойно положение техническата революция не трябва да а, бъде табу за никого. Благодаря ви за оказаната чест да говоря пред вас. Днес, за съжаление, не мога да остана а, по сно при вас а, и повече при вас, но а, моите сътрудници а, ще бъдат във връзка с вас. Благодаря. Uh, Дами и господа, мисля, че беше истинско удоволствие да видим личния ангажимент на комисаря в тази важна област. Както чухте, той очаква пакета по стандартизация да бъде прият през ноември. Както казах преди неговото идване, ние искаме нашия доклад да бъде гласуван през октомври. Мисля, че това е добър пример за стратегическото мислене на нашата комисия. Искам да приветствам с добре дошла госпожа Вайсенховер от комисията. Тя беше много енергична и участва в много от нашите заседания. Тя е тук с свои сътрудници. Искам да приветствам също и представители на държавите членки от съвета, които също са силно ангажирани с тази тема. И така, нека да преминем към нашите експерти в документите, които са ви раздадени, вие имате биографични справки за всички тях. Имаше много силен интерес към това изказване, затова трябваше да намалим времето за изказване за всеки от ораторите. Надявам се те да се съобразят с това. Могат да наблюдават екрана пред себе си. Ние ще говорим за европейската стандартизация в глобализирания свят. И имаме като гости хора, които са в сърцевината на този процес. Имам да приве... Искам да приветствам Кевин Маккинли, той е заместник генерален секретар на Международната организация по стандартизация в Женева. Искам също да кажа, че имахме много успешно посещение в Женева. Ние посетихме и други организации, не само ИСО, но и органа, занимаващ се с стандартизация към ООН, в който ам, отида сега и комисаря Таяни. И така с тези няколко встъпителни думи искам да дам думата на нашите оратори. Господин Макенли, благодаря. За мен е удоволствие да бъда тук, да говоря както от името на ИСО, а, така и на Международната електротехническа комисия. Ние се занимаваме с международни а, се занимаваме с стандартите в международната стандартизация, докато Международната електротехническа комисия е фокусирана върху електротехническата област. Intergovernmental Organization International Telecommunication Union, ITUT, together form the World Standards Cooperation. Ние се сътрудничим в разработването на стандарти, които да отговорят на предизвикателствата и на новите технологии. Ние имаме 163 страни, които членуват. Европа е силно представена и тя играе съществена роля в двете организации. Европейските институции са пряко свързани с програмите за работа, както на ИСО, така и на IEC. Както и Сен и Сенелек. И така, какви са връзките между Европа и останалата част на света? В сферата на стандартизацията. Те се гарантират че с Виенското споразумение и Дрезденското споразумение. Те позволяват разработването и приемането на ISO и IC стандарти, както и механизми европейската стандарти да бъдат възприемани в други страни. Международни организации, Лесен и Елек, са водещи в този процес. Целта е да бъде по-тясна връзката между Европа и света чрез тези споразумения. Новият подход влияе на стандартизационните решения в света. Тези споразумения са полезни както вътре, така и извън Европа. Те също установяват модела на националните делегации. ISO и IC трябва да преразгледат съществуващата а, рамка на споразуменията ни с СЕН и Този слайд показва от гледна точка на ISO важността на европейските стандартизационни органи водещи работни групи. Там работят лица, които а, са назначени в рамките на ISO. Има също и председатели, това са обикновени, но водещи на пазарите в отделните страни. Има също а, и представители в а, секретарията виждате, че има силно представителство, съпоставено с БВП в Европа. Значителни подобрения са реализирани в ИСО и АИСИ, например 30% намаление след 2003 на цикъла на разработване. Също има и други важни нови разработки. Засилваме използването на технологии, чрез използването на веб платформи. Използваме системи за конференции чрез интернет. Партньорствата също са изключително важни. Извършва се предварителна работа, след което резултатите се включват в програмите на ЕСО, така се гарантира по-голяма ефективност. Освен това, ние разчитаме много на националните делегации. Международните стандарти, стандарти стават все повече модели за иновации. Политиките на ISO-IC позволяват иновациите да се реализират по-добре. Осигурява се повече информация за потребителите, за да се осигури тяхното разбиране и да се повиши доверието им към пазарите. Също се обръща внимание към нови теми, като нанотехнологии, биогорива, климатични промени, въпроси на устойчивото развитие, биотехнологии и прочие. Освен това, ние търсим възможност на ранен етап да включим научно-изследователската развойна дейност, както и академичните среди. Ние искаме да се засилят тези връзки с академичните среди и да се покажат ползите за индустрията, да се гарантира по-прозрачно използване на стандартите, чрез е, използване на теологията на Беркер. Достъп до стандарти. Това е друг е, важен въпрос, който се разглежда в рамките на консултациите. Ние използваме дисциплините в СТО, принципите на СТО, Ангажираността на заинтересованите страни, националните делегации и представителството ни позволява да постигнем това. Част от стратегическия план, който ще представим на общо събрание през септември, включва именно по-голямата ангажираност на заинтересованите страни. Има повече достъпност на стандартите. Това се осигурява чрез централизирани продажби или чрез нашите членове. Трябва да се предоставя повече достъп до информацията, която се публикува. ISO и IC а, са неутрални. Те разпространяват а, неутрално информацията. Гарантират независимостта и финансовата устойчивост на системата. И искам да ви благодаря сега, в заключение на възможността за участието ни в тези разисквания по въпросите на стандартизацията на европейско ниво. Благодаря много, Кевин. За нас е голямо удоволствие да те слушаме. Ти спомена някои много важни въпроси за бъдещето. Участие на страните членки на Европейския съюз и за бъдещите споразумения, които сигурно съм ще бъдат споменати е, и по-нататък. Следващият е, лектор а, е, а, няма нужда от а, специално представяне. Тя напоследък е често в парламента, тъй като като генерал директор на СЕН и СЕНЕЛЕК има много широка информация, която се струва да спомени, да сподели с нас. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на ИМКО за това, че ни представи тази възможност Става дума за 50% от нашите образователни програми. Искам да кажа, че ние сме много динамично ориентирани. А, а, бих искала да бъда права, да мога да наблюдавам реакцията на слушателите, но не мога да го направя тук. Надявам се, че в 8 минути ще мога да покрия повечето въпроси, които имат отношение към европейската стандартизация. Както казах, е, ние сме новатори и затова е, ще започна с е, препоръките. Искам да поканя всички слушатели и тези, които следят това заседание по интернет, да запомнят тези препоръки и по възможност да ги прилагат. Първо, а, искам да отправя покана към всички европейски институции и всички страни членки, които подкрепят европейската стандартизация и могат да допринесат много за развитието на европейската економика. Искам да ги приканя да продължат да подкрепят съществуващата система. А, и а, публично-частното партньорство, участието на експерти в разработването на европейски стандарти. Нашата, нашия ангажимент с световната търговия, нещо, което чухте вече, и съвместна работа с националните делегации, които подкрепят участието на всички заинтересовани страни. Как можем да разширим тази подкрепа? като разширим европейската система на стандартизация в нови области в интерес на онези, които ще използват тези стандарти. Ако прилагаме европейската стандартизационна система последователно, тя ще получи още по-широка подкрепа. Второ, искам да приканя всички вас да установите връзки между иновациите, научно-изследователската работа и образованието и стандартизацията. Защото това е най-добрият начин да стигнем а, до всяка научна организация в Европа и да оптимизираме а, резултатите от нашата работа. И разбира се, не бих могла да приключа с препоръките си, без да спомена финансите. Както знаете, светът се върти от парите и това е много важен елемент от стандартизацията. Е, имаме нужда от финансова устойчивост. Стабилността и прилагането на финансови правила в европейската система на стандартизация играе ключово, значи, ключову роля за нашата система и разпространяване на нашите ценности. И нека сега тогава да се опитам да дефинирам тези ценности и как стандартизацията може да подпомогне на конкурентоспособността и новаторският характер на европейската промишленост. Ние, разбира се, изпълняваме изискванията на СТО, нещо, което е вече закон за европейската и националните стандартизационни системи. Наша система наред с това е независима, защото ние се опитваме а, да а, няма доминиращи елементи в нея. Системата ни е новаторска, защото тя отговаря на социо-економическите нужди. Ние искаме да няма дублиране на стандартите, да бъдем а, ефективни и ефикасни в работата си. Ние искаме европейските е, е, фирми да е, участват в различни, да трябва да участват в различни технически комисии, за да могат да постигнат един и същи резултат. А, като, се, като за, по този начин забравят за основната цел на европейската стандартизация, това е увеличаване на конкурентоспособността. Как помагаме за, на конкурентоспособността? Искаме да има един стандарт, един и същ за 31 страни. Имаме 500 милиона потребители в Европа. И когато има един стандарт за всички, това помага на конкурентоспособността. Нашите стандарти са базирани върху знанията, защото те се разработват от експерти, от тези, които познават най-добре проблемите, знаят последиците, знаят какво ще бъде въздействието на тези решения и ще могат да ги прилагат на пазара. А, а, ние също така а, сме ангажирани с Международната стандартизация, организация по стандартизация и благодарение на това мястото на Европа в световния пазар тежи и можем да влияем върху него. Ние също така разпространяваме новаторските решения и това е много важно. Искам да подчертая това, защото иновациите са нещо, на което ние държим. Знаем, че трябва да подобрим връзките си с нея, с които работят новаторски. Но трябва да се каже, че стандартите помагат за трансфера на знание, намаляват разходите и рискът от изнасяне на продукти на пазара. Ние имаме също така възможност да създадем диференциация за европейските компании. Така че а, компаниите трябва да работят върху иновации, които имат висока стойност, за да могат да получат пазарен дял. А, и затова ние осигуряваме еднакви условия за всички, за всички конкуренти на европейския пазар, включително малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия се конкурират на равна нога с всички други предприятия, кога става дума за стандартизирани продукти. Бих искала да се върна към социалните предимства а, а, и ползи от нашата работа. А, всичко това става чрез националните стандартизационни органи. Всички, които искат да участват, имат тази възможност, защото а, те могат да работят на собствения си език. Законодателството а, се стреми да върви в крак с развитието то осигурява економическите предимства и, ние знаем, че тази работа допринася 25% в ръста на БВП. Всички имат полза от безопасни продукти, които не увреждат околната среда и които са конкурентоспособни. И то на цена, която не трябва да плаща европейският потребител. Благодаря. Well, thank you, uh, as... Благодаря, Елена, за много енергичната и точна информация. Има една област, в която процеса на стандартизация е особено важен а именно в сферата на информационните технологии и далеко съобщенията. Затова за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл Джон Филипс, председател на Общото събрание на ЕЦИ. Виждате, че аз съм си сложил вратовръзката от ЕЦИ. Мисля, че е уместно, че днес се нося. И така, Джон, с удоволствие искам да ти дам думата, за да ни запознаеш с работата на ЕЦИ при модернизирането на стандартите в далеко съобщенията. Благодаря, дами и господа. Може би ще има сега голямо търсене на въртовръзките на ЕЦИ. Когато говорим за стандартизацията от гледна точка на ЕЦИ, трябва да разберем каква е характеристиката на а, ICT индустрията, да разбираме какви са тенденциите. Само тогава можем да видим по какъв начин да разработим най-добрите стандарти в тази област и как можем да осигурим подкрепа за тези характеристики. Информационните и комуникационни технологии са огромен глобален пазар. Те се ръководи от много малки и средни предприятия, чието бизнес модели се променят които не могат да бъдат предварително предугадени предогадени от стандартизационните органи, но ние трябва да им оказваме подкрепа. Ако разгледаме стандартите, резултатите от тях, мобилните телефони, следващо поколения от фиксирани телефони, системи, които се доближават една до друга в наше време. Техническата стандартизация се извършва в не толкова формални стандартизационни органи с прякото участие на заинтересованите страни. Стандартизон... Стандартизационните органи, които се използват тази област, имат модели на управление, които са там, за да разпространят широко резултатите. И затова те имат и толкова силно влияние. Тези ключови характеристики на информационните и комуникационни технологии не трябва да бъдат игнорирани при модернизирането на стандартите в тази област. ЕЦИ беше създадена през 1988 година, именно за да се занимава с тези въпроси, като използва всички заинтересовани страни като равноправни партньори. Това е успешен, успешен модел, който привлича участници на най-различни нива, от малки предприятия до крупни а, предприятия. Всичко това допринася за успеха. Както за трето поколение проект с участието на всички тези участници. На четвърти слайд. Нека да разгледаме тенденциите. Имат три ключови области. Информационните и комуникационни технологии се превръщат в важен бизнес. Той осигурява услуги и механизъм за предоставяне на виртуални стоки и услуги. Затова този сектор е почти невидим за бизнеса и за потребителите, но те очакват продуктите от този сектор. Също широкото разпространение на тези технологии изисква да имаме системи за осигуряване на услуги, което изисква повече от традиционните стандартизационни органи. Информационните и комуникационни технологии са широко разпространени. И така системата трябва да бъде доразвита, за да учете характеристиките на тази индустрия и тенденциите, да привлече повече малки и средни предприятия, както и по-големи участници, и да им позволи да работят добре съвместно, да се постигне оперативна съвместимост в цялата система на всички нива не можем да очакваме един единствен орган по стандартизацията да осигури всички необходими стандарти и елементи. Ето защо сътрудничеството е наложително. Европейската система по стандартизация трябва да привлича не толкова формални стандартизационни органи като партньори. Тази еволюция изисква да се адаптира системата, да се отговори на потребностите на сектора. Трябва да отчитаме изискванията на СТО в сферата на стандартизацията, да имаме европейска система за стандартизация, която е в подкрепа на европейската политика. И така, трябва да предприемем стъпки Европа да се превърне в една добра среда за инвестиции в информационните и комуникационни технологии. Необходимо да се осигури нужната информация за пазара, успешните проекти по стандартизацията изискват да се отчитат интересите на заинтересованите страни. Изключително важно е да се отчита подходящия момент. ЕЦИ работи по партньорски проекти. Ние работим за прехвърлянето на най-новите технологии към внедряване paper. And we must also allow... Освен това, трябва да можем да използваме всичко това в обществената, в публичното пространство, в политиката, в провеждането на обществените поръчки. И на последно място, дами и господа, стандартизацията в тази област е свързана с оперативната съвместимост. Това е ключово на всички нива в системата, за да могат гражданите на Европа да получат услугите, от които се нуждаят и да осигурят успеха на бизнеса. Трябва да отидем по-далече от формалните стандарти и да предложим нови услуги в стандартизацията, формални сертификации, договаряне на бизнес семантиката. Благодаря ви много за вниманието. Well, thank you very much indeed. Uh... Благодаря uh, за много ясните uh, обяснения. Интересно е че по време на нашата среща днес глобалните е, стандарти на интернет е, ще бъдат обсъдени в е, Брюксел. И тази сутрин имах среща с един от ръководителите на групата, която работи по тези въпроси. И тези стандарти ще дадат възможност за развитие на интернет. Искам да кажа, че всички показани слайдове ще бъдат отпечатани на ваше разположение. Сега искам да поканя Хайлен Брайтън, Алан Брайден. Мисля, че на първата среща на Комисията по стандартизация в Женева 2003-2004 година аз присъствах, но това показва, е, колко е, трайни са нашите интереси към стандартите. Алан е, вече не е в Международната организация по стандартизацията. Благодаря му, че той ще сподели с нас проблемите на европейската стандартизация. Благодаря, господин председател. Благодаря за любезните думи. Дами и господа, Току-що написах една статия за една академично списание, което се е на Стандартите са скучни. И наистина през последните години стандартите играят ключово значение в устойчивото развитие, опазване на околната среда, и благодаря на Европейският парламент за неговият интерес към стандартизацията. И а, а, сигурен съм, че парламентът не мисли, че стандартите са скучни, те са по-скоро имат стратегическо значение. А, докато бях генерален директор, бях заместник председател на СЕН. Така че това, което ще говоря обаче, ще бъде само от мое име, не от името на което и да е организация. И ще говоря за слабостите, предимствата, възможностите и заплахите, пред които е изправена европейската стандартизационна система – ще говоря също така за динамиката на европейското участие в ИСО. Първо, силните страни. Мисля, че вече 20 години прилагане на новия подход и споменаване на европейските стандарти в законите на Европейския съюз е голям успех защото по този начин се допринася за участието на всички заинтересовани страни в този процес и се създава добра основа за възприемане на европейските е, стандарти. А, 70% а, а, от производството на СНС на лек са доброволни. Значи, нашата цел е елиминирането на противоречивите национални стандарти. И това е един световен модел през последните 10 години, който се развива чрез многостранно и двустранно сътрудничество. По този начин страните извън Европа могат да направят преглед на своите системи на стандартизация. Друг важен елемент се състои в това, че в Европа има страни членки, няма да споменавам имената им, които са начало в усилията за стандартизация. Те играят много активна роля на световната сцена и разбира се, Виенското и Дрезденското споразумение, които бяха споменати, предвиждат механизми за съвместимост на международните стандарти, стандарти изработвани от ISO и други организации. И на последно място трябва да се спомене качеството на европейските стандарти, които са признати като висококачествени. Това са предимствата. Какви са слабостите? недостатъчно а, значи, междусектор, недостатъчно междусекторен подход. Ще ви дам един пример. Примерно един а, проект, а, в, който има конвергенция на технологиите. проекта става дума за превозни средства, разработка на автомобили. А, но в, в Пример като този, е, многостранната стандартизационна система може да бъде една слабост. Друга област това е енергийната ефективност, е, в която трябва да участват всички сектори и трябва да се насърчава подобен подход. Вече доста много се каже за връзката между научно-изследователската дейност и развойна дейност, образованието има установена позиция на Европа спрямо останалия свят. Въпросът е дали да настояваме на европейските стандарти вместо някакви други, примерно американски, или да участваме в международната стандартизационна дейност уникалността на модела и многообразието на онези, които го подкрепят. Това са също наши предимства. Възможности за ключови иновации, в които се очаква стандартите да предоставят инструменти за разпространение на новите технологии. И тук доброволните стандарти укрепват доверието. Фактът, че Китай, Индия и други големи економически субекти участват в тази работа и академичните среди проявяват все по-голям интерес към стандартизацията. Тук влизат, разбира се, образователните и педагогически инструменти. Търг... Заплахи. Значи, нашите отношения с Съединените щати са от ключово значение. Аз се опитвах да развивам партньорството с анализационни органи в, Съединените щати по време на моя мандат, но само отчасти успях. Но има редица стандартизационни организации в САЩ, които участват активно в този процес. частни стандарти, е, официални стандарти, е, противоречията между тях. Всичко това са заплахи за стандартизацията. Понякога, особено при когато сме е, сблъскали с економически затруднения, е трудно да се наберат експерти, които да разработят стандартите. Друга заплаха е възможната дестабилизация на бизнес модела – Тук става дума за нарушение на авторските права, свободен достъп до стандартите, намаляване на обществената подкрепа и така нататък. Самата финансова криза води до повече а, мерки за регулиране, а, вместо да се приемат а, доброволни стандарти. И разбира се, винаги може да се очаква да надигне глава националният протекционизъм как се ситуират националните органи за стандартизация в рамките на Международната организация за стандартизациите. Тук положението на Европа е стабилно и съществува така малка ерозия на участието на техническите комисии. Представете си какви бяха били данните. Тук, ако вместо 27 членки на Европейският съюз в ИСО имахме само един член, представяващ всичките страни. И в следващия слайд се приключа с някои препоръки. Препоръчвам разширяване на новия подход към други области на европейската политика, особено в областта на услугите. Бих препоръчал сегашният бизнес модел да бъде укрепен, а не да се стабилизира – трябва да се избягват законодателни задължителни решения, които могат да намалят, да ослабят европейските позиции в международната стандартизация, да работим за синергия, а не да пръскаме силите си на много места. Благодаря. Ah, Благодаря. Беше интересно да чуем личното ти мнение. Вие играете нещо като ролята на професор Монти. По развитието на вътрешния пазар има много общо между това, което казахте вие и това, което казва той. Може би трябва да се съберете, за да ни помогнете. Тъй като тук се говори за устойчивостта и за държавните поръчки, с които се занимава в голяма степен и нашата комисия. Там се споменават също конкретно стандартите. И така, за да приключим под този кръг, за мен е удоволствие да представя Майк Лоу, директор, който отговаря за британските стандарти. Той разбира практически колко важни са стандартите. И се надявам, че той ще може да ни каже това и сега. Имате думата. Благодаря, господин председател, за тази възможност, че мога да се изкажа и да представя доклада на експертната група, така наречената експрес, но не разполагам с достатъчно време и за това ще ви запозная с него съвсем в резюме. Тридесет експерти от органи, които се занимават с стандартизация на различни нива, проведоха срещи и излязоха с препоръки. Те определиха и цели. Определихме няколко стратегически цели. На този слайд виждате докъде сме стигнали в държавите, които са част от европейската система. Ние искаме да има силна стандартизационна система сред трите а, организации, които се занимават с този въпрос, като се отчитат потребностите на обществото, на бизнеса, на вземащите политически решения. Всъщност, а, ние Имаме 50% от постоянните членове в съвета на ISO. Т.е. имаме представителство, което е много по-силно, отколкото тежестта на нашата економика. Голяма част от стандартите, които се прилагат в глобален мащаб, са европейски много добър фокус върху пазара на национално ниво, както и участие в иновациите. Ако видите какви са проучванията за, економ... за ползите, виждате колко голяма е ролята на стандартите. Нивото на финансиране не е достатъчно от страна на комисията и от държавите членки. През 2008 комисията излезе с заключение, което послужи за важна основа да продължим нататък и да подобрим състоянието на нещата. Има доста области, които бяха споменати, където може да се подобрят нещата. Трябва да навлезем в а, сектора на услугите, който е преобладаващ в Европа, значително да подобрим разбирането на нуждата от стандарти. В някои случаи те са напълно неизвестни. Също да се осигури достъп за малките и средни предприятия, както и за потребителите и за тези групи, които са най-уязвими, например хората с увреждания. Следва да се решат и проблемите с разходите трябва да сме в контакт с вземащите политически решения, за да отчитаме последователно нуждите на пазара. Също да участваме а, с, в програмите за научни изследвания, за да се види какво е приоритизирането, ако искаме да сме вождащи в света. Например, успех имаме в нанотехнологиите. Трябва да подобрим процеса, да признаем от тези неофициални органи, форуми или консорциуми, особено в сектора на информационните и комуникационни технологии, както каза и Джон. Следва да подобрим участието на сектора на образованието. Някои от държавите членки имат добра практика, техния опит трябва да се разшири. Нека да разгледаме целите. Първата цел беше свързана с конкурентоспособността. Както чухме, в международен план е изключително важно да запазим силното си влияние и нашия модел да бъде добре разбиран в света. Всъщност китайците проявяват доста голям интерес към начина по който работим в Европа. Що се отнася до иновациите, трябва да продължим да отправим посланието, че Стандартите са много важни за внедряването на иновациите. Необходимо е да имаме последователен подход, да работим заедно с комисията, с различните генерални дирекции в сферата на научните изследвания и образованието. Мисля, че в миналото липсваше такава връзка и можем да направим много повече, за да повлияем на лидерите на бъдещето. Сектора на услугите – Важно е да се въведат стандарти в сектора на услугите, не обаче да ги претоварим с стандарти. Трябва да се отчитат нуждите на бизнеса. Да се гарантира ефективна стандартизационна система. Значителна работа беше свършена. Сен Сенелек работят заедно по координиран подход в бъдещето. И всичко това показва, че нещата вървят. Девета цел – форуми, консорциуми, както вече беше споменато, те са важен принос не само в информационните и комуникационни технологии, но също в здравеопазването, Необходимо е да се подобри ефективността на работата им и вече се прави нещо в тази посока. Докладът на Експрес препоръчва силно да има план, да има приватизиране на стандартизацията, да бъдат свързани всички заинтересовани страни, за да кажат те своето мнение, колкото по-скоро по-добре. Десета цел е достъп за всички заинтересовани страни. Вие, ние много говорихме за малките и средни предприятия. Има проект на Сен Сенелек, който гарантира по-добър достъп на малките и средни предприятия. Цена, достъп, влияние, добри практики и прочие. Единайста цел, свързана с финансирането, тук мога да кажа, че по време на рецесия трябва да получаваме повече с по-малко средства. Докладът Технополис на комисията е чудесен пример за това как трябва да се инвестира. 12-та цел – правната уредба. Тази уредба трябва да осигурява реализирането на положителните промени, които искаме, а не да ги затруднява. Мисля, че сме в много добра позиция да поставим на здрава основа стратегията 2020. Може да се подобрят доста неща. Необходимо е да имаме един последователен, съгласуван план в цяла Европа, за да имаме нужното влияние в международен план и в бъдеще. Трябва да подкрепим подхода на ISO за подобряване на процедурите в, в Европа. Трябва да говорим повече за ползите от стандартизацията. И така, европейската система за стандартизация през 2020, как трябва да изглежда? Те трябва да гарантира независимост и цялостност, да носи ползи на бизнеса, на обществото, да отговаря на всички аспекти на потребителските нужди, да отразява приоритетите в политиката по балансиран начин, да се избягват прескриптивните регламенти. Става дума за непрекъснато усъвършенстване и прилагане на най-добрите практики във всички държави членки. Комисията трябва да работи върху усъвършенстването на Европейската система по стандартизация, за да имаме една много по-добра система през 2020. Uh, well, thank you very much indeed, Mike Lowe, and also, I think, Благодаря много. А, Знам, че е, работата на експрес е, се цени високо навсякъде, къде става дума за стандарти. Имаме около 20 минути за въпроси от е, членове на комисията. Искам първо да проканя, поканя докладчикът, но моля всички, които задават въпроси, да бъдат колкото може по-лаконични, за да дадем възможност на членовете на нашия панел да дадат отговор господин Козеш Ноктик и Коми, те са докладчици от ТНП. Не знам дали господин Репо също иска да говори като докладчик от Сянка. Да. А, значи, това ще бъдат първите три. След това господин Вайле и госпожа, госпожа Вайле, госпожа Шарле Моза и всички останали, които искат думата. А, в реда, който прочитам имената, ще давам думата. Ако обичате по една минута за всеки за да може да имаме това време за отговор от страна на панела. Имам съвсем конкретен въпрос към Кевин. Срещнахме се в Женева и пътуването ни в Женева беше много полезно. Кевън спомена в неговата лекция нещо, което и господин Байден спомена, а то, е, а то, е, а то е следното. Дали е по-добре да имаме 27 плюс 4? Не е ли по-добре да имаме 27 плюс 4, които да представляват Европа като гласове? Дали е по-добре да имаме 27 души или, 20, или един-двама души, които да ни представляват, съответно по-малко гласове ще имаме. Благодаря, господин председател. Искам да попитам господин Майк Ло от групата Експрес, и също така Елена Сантяго от Сенелек. един от големите проблеми, това е достъпът на всички участници. За нас е особено важно да подобрим достъпа, което би дало възможност за достъп до европейският вътрешен пазар и до международният пазар. Как според вас може да подобрим системата по отношение на нейната структура, взаимоотношенията между европейските национални органи по стандартизация. Как може тази система да бъде подобрена според вас? Благодаря, господин Репо. Благодаря. Спомням си, е, че в миналото съм работен върху системите по стандартизация и съм се питал какви са най-добрите модели. За да може да се е, гарантира качеството на продуктите. Ние чухме тук, че Стандартите са много важни и за научно-изследователската и развойна дейност. Това добре. Обаче трябва да има връзки между научно-изследователската работа и реалността, между теория и действителност. А, разбира се, действителността винаги обогатява теорията. И затова бих искал да получа малко повече информация относно това как, как може да се подобри системата на стартатизация. Uh, Искам да благодаря. Беше много информативно изслушването. Имам два въпроса. Единият въпрос се отнася до следното. Говорим за стандартизация на услугите, на сектора на услугите. И тук искам да попитам дали вие смятате, че същата е, законова база, същите правни основания могат да се прилагат по отношение на услугите и стоките. Аз имам тук някои е, съмнения, защото има специфики в двата случая и аз искам да попитам дали в е, двата случая са е, достатъчни правните основания, които имаме или дали те не трябва да се диференцират. Вторият въпрос се отнася до достъпа условията в държавите членки са твърде различни. Има държави членки, при които наистина се осигурява достъп за малките и средни предприятия, за съюзите на потребителите, синдикатите и така нататък. И всичко това тече добре. Обаче има държави членки, в които този процес не протича добре и аз искам да попитам как могат да се внесат подобрения, как можем да укрепим този процес, защото аз смятам, че националните делегации са добра конструкция, но те не са навсякъде еднакви. Аз мисля, че трябва да се погрижим и за повече прозрачност. Uh, very much, Благодаря, Господин Вайле. Благодаря. Аз също искам да изкажа моята благодарност. Съгласна съм с Онези експерти, които посочиха, че много често се подценява значението на стандартите и е, Знаете, те са изключително важни за конкурентоспособността на европейските предприятия и искам сега да се върна на една конкретна точка от сферата на индустрията. Целият този дебат не се води в безтегловно пространство. Той е, е съгласуван с плановете на комисията да представи нови предложения през есента. Освен това има анализ на комисията, че малките и средни предприятия не са достатъчно включени в този процес, не печелят достатъчно от него и нямат е, достатъчен достъп до е, нормите и стандартите, а те са част от Small Business Act. Моя въпрос е какво може да се направи на европейско равнище, за да могат да бъдат е, в по-голяма степен включени малките и средни предприятия, да бъдат разхитите малко по-низки и как можем да постигнем припомням, да има представители на малките и средни предприятия в комисиите по стандартизация. Uh, thank you very much. Mrs. Благодаря, господин Благодаря. Аз естествено Признавам всичко свършено в сферата на стандартизацията. То е от много голямо значение и ние, потребителите, знаем колко е важно да има е, подобни е, стандарти, за които да можем да кажем, че наистина са успешни. В сектора на услугата са ни необходими също е, стандарти. Бих казахте вие. Можете ли да дадете конкретни примери в кои точно области трябва да имаме по-добри стандарти? Да, по отношение на стоките и артикулите това мога да се представя, обаче при услугите аз бих искала да чуя един конкретен пример. Um, and last, um, I... сега, сега накрая госпожа Банил. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всички изказали се за качеството на техните лекции. Въпросът ми е към господин Джон Филипс. Той каза нещо, което ми хареса много. А, мисля, че Европа има в това отношение една крещяща слабост – той каза, че трябва да изграждаме общностния, да подкрепяме общностният интерес. И днешната тема е очевидно едно голямо предизвикателство. Искам да ви попитам, не мислите ли, че ще бъде особено важно, за да може в крайна сметка една голяма информационна кампания, в която да участват онези, които имат политически решения, ръководителите на промишлеността, сдруженията на потребителите, научните работници, за да можем да свържем нашите усилия в една образователна система. Това е, знам, трудна, голяма програма, но искам да знам какво мислите за подобна идея. Благодаря. И сега ще дам думата на участниците, експерти в нашия панел, по една минута на всеки, ако искат да отговорят. А, мисля, че въпросите бяха към всички вас. А, а разбира се, по-късно ще имаме представители на други организации, които ще отговорят на въпроси, които се отнасяха до услугите и малките и средни предприятия. Кевин, искаш си да започнеш? Да, с удоволствие, господин председател. Мисля, че е, въпросите от, към мен се отнасяха до хипотетичната възможност е, на место 27 гласове да имаме един глас, който да представя Европа. Е, процесът на работа в ИСО се базира върху всяка страна да има по един глас. Една страна един глас. Процесите в, в ЕИСЕ и е, ИСО е разчитат на националните експерти, които представят мнението на съответните страни. Т.е. делегирани са им правата да представят тези страни. Наред с това ние работиме съгласно споразумението за ИСО в Виена, което почива именно на този принцип. И това е аспект, който не трябва да се забравя, когато се обсъжда този въпрос. Елена Сантьяго. Елена Сантьяго. Благодаря. Искам да благодаря за въпроса, свързан с достъпа. Мисля, че участво и отговорих. Сен и Сенелек започнаха едно изследване преди три години Излязохме с 58 препоръки за подобряване на достъпа до стандартизацията. Като отговор на акта за малките предприятия, ние публикувахме резюмета на стандартите СЕН. Останалите ще бъдат публикувани до края на годината. Целта е те да фигурират на всички езици и да има уебсайт, вебсайт, от където могат да бъдат консултирани. Малките и средни предприятия могат да не участват пряко в европейските технически комитети, но те го правят чрез секторните организации. Затова ние трябва да увеличим инвестициите, обучението, подкрепата за държавите членки, за онези браншови организации, за да могат те да осигурят нужната подкрепа за всички малки и средни предприятия, във всички сектори. Ние вече предлагаме подкрепа. Имаме също специален отдел, който се занимава с подпомагане на малките и средни предприятия. Имаме вебсайт, така че ако някое малко или средно предприятие се обърне към нас, към, има въпрос към, към нас, ще може да получи отговор на съответния език. Това е и в наша полза. Благодаря. Джон Филипс. Благодаря, господин председател. Бях попитан да се създадат интере... общности по интереси, свързани с стандартизацията, за да се гарантира економическия успех. Първата стъпка е да се реши какво искате да постигнете ЕЦИ изготви проект е, от трето поколение за партньорство, който е добър пример. Имаме и неуспехи, например, в е, достъпа до бежичен интернет. Ние не бяхме първи и за това излязохме с не толкова добър продукт. Последствия се натъкнахме на технически проблеми. Затова предимството е да сме първи. На следващо място трябва да решите кой искате да включите в тази общност по интереси. Малките и средни предприятия трябва да направят така, че активните лица, големите организации, да бъдат включени в такива общности по интереси. Едно от, и това е едно от важните неща, което все още липсва в европейската система, по мое мнение. Благодаря, Алан Брайден. Искам да се опитам да отговоря на два въпроса. Какво би станало, ако Европейския съюз има един глас, а не 27. В допълнение към казаното от а, Кевин, мога да кажа, че това ще доведе до а, сериозен проблем, свързан с а, устава на ИСО. Когато се започне някаква промяна, човек знае къде тръгва, но не винаги знае какво ще проистече от нея. ИСО е много активен в водоснабдяването, например, туризма, информационните и комуникационни технологии, изобщо подхода за участие на заинтересованите страни, гарантирането на по-високо качество на услугите, вече са неща, които се правят. Благодаря и най-накрая Майк Лоу. Благодаря, господин председател. Ще се спра също на два въпроса. Първият е много важен. Не само малките и средни предприятия, но и други малцинствени групи би трябвало да се ангажират с процеса на стандартизация. Това е голямо предизвикателство. Физическото участие е доста сложно. Но има проект, който се прилага в Европа, и за който аз отговарям. И той е участие в разработването на стандарти онлайн в реално време. Така малки организации могат да коментират разработката на даден стандарт на ранен етап. Втория въпрос е свързан с сектора на услугите. Алан каза, че се разработват такива стандарти на международно ниво, на европейско ниво. Има доклад, който разглежда нуждата от стандартизация в този сектор, но този процес трябва да се базира на нуждите на сектора. И искането за стандартизиране трябва да дойде именно от сектора, без да бъде налагано отгоре от политиците. Благодаря. Благодаря. Ще проведем дискусия по-късно и с представители на комисията. Това беше добро въведение. Искам да благодаря на всички ви. Мисля, че всички заслужихте нашите аплодисменти. Uh, to... Сега Минаваме към един много важен раздел от нашата работа. Това става дума за стандартизацията в полза на обществените и социални интереси. Обществени в най-широк смисъл. И с голямо удоволствие казвам добре дошли на Стивен Расъл, генерален секретар на АНЕК. Това е Европейската асоциация за координиране на представителствата на потребителите, също Ралф Лотес от ЕКОС и Стефано Бой от отдел хигиена на труда и безопасност в Европейският профсъден институт. Давам им по 7 минути на всеки. Моля, придържайте се стриктно към времето, за да имаме с това време и за разискване. Започваме с, Стивен Расъл. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Е, единият пазар дава възможност на потребителите да избират и несъмнено този подход е, изиграл роля при неговото създаване. Обаче неговата сила е едновременно е извор на слабости, слабости, които лечат в новите законодателни рамки. А, и това се проявява при съвместното регулиране, когато пазарните субекти се събират, за да решат какви да бъдат нормите, които да се придържат. Както виждате, стандартизацията е една частна дейност няма никаква естествена или автоматична причина стандартизацията да обслужва общественият интерес. И това прави съвместното регулиране много различно от законодателната дейност. Някои смятат, че в бъдеще законодателството в тази област ще стане излишно, както някои говорят от кабинета на на комисарата Таняни. Разбира се, развитието на и разработването на европейски стандарти е по принцип един открит процес, но бизнесът има полза от това да влияе върху тези стандарти, за да може неговите продукти да отговарят на изискванията на европейските законодателство. От друга страна, знанията на потребителите най-често са недостатъчни или изобщо ги няма в много страни. Достъпът е, до проучвания на стандартизацията. Е, в проучването на стандартизацията потребителите са много слабо представени. Именно е, за това се институционализира чрез в рамките на АНЕК пред, интересите на потребителите. Те са представени в А, чрез АНЕК. АНЕК защитава системата на националните делегации в рамките на СНЛЕК, така че да може дори и гласа на най-слабите групи от заинтересовани страни да се национални страни да се чуват в европейско равнище. Знаеме, че някои стандарти, примерно като GSM, улесни живота на европейците, но ние също така сме отговорни и за защитата на потребителите. Представянето на потребителите не е само въпрос на подготовка на доброволци, които да участват в органите. Е, тези е, доброволци трябва да бъдат експерти в областта, е, по която ще участват. Нека да погледнем примерно безопасността на играчките. Има 31 страни в е, организацията и АНЕК разчита обикновено на около 6 е, е, доброволни експерти, които имат достатъчно експертни познания, за да могат да дават мнение за безопасността на играчките от тези 31 страни. Тоест, ако не се ступваше АНЕК, само 6 от националните делегации можеха да имат някаква, така, някакви смислени експертни познания. Как биха могли в такъв случай потребителите да влияят върху приемането на европейски стандарти за играчките, като си има предвид, че 25 национални делегации нямаше да имат експертна помощ. Нямаше да може тогава те да участват. Затова много важно е потребителите бъдат представени и за да може стандартите да бъдат в полза на всички членове на обществото, а не само на шепа хора. За жалост, финансите в момента, финансирането в момента няма правна основа. 1 милион и 400 хиляди се отпускат за АНЕК, за това се взима решение от съвета и от парламента. Всеки няколко години. Сегашната програма приключва през 2013 и дори да се реши да подеме друга програма, няма гаранция, че средствата ще бъдат достатъчни за финансирането на АНЕ, като има прави, че Генерална дирекция Санко има и други интереси. В интерес на европейските потребители АНЕК е, иска да се дадат гаранции за представителството на европейските граждани в процеса на стандартизацията. Сега да погледнем структурата на системата. А нека да настоява за радикални промени. Ние не искаме фрагментиране на европейския стандартационен пейзаж. Ние ще работим с съществуващите организации. Ние не подкрепяме създаването на агенция за стандартизация. Няма да има смисъл да се разделя е, разработването на европейските стандарти от националните и международна дейност в тази област. Няма необходимост е, да се да е, изпраща тази, тези задачи да се възлагат на някаква агенция. Това не би било в интерес на потребителите. Ако институциите смятат, че европейската система на стандартизация е, трябва да предостави повече гаранции в един процес който по същество е приватизиране на законодателството, Анекс счита, че тези гаранции трябва да се осигурят в рамките на съществуващата система. Смятаме, че би било по-добре комисията да работи с СЕН, СЕНЕЛЕК и ЕПСИ, за да се създаде втори поток, втора поточна линия за производство на стандарти, ако може така да се каже. ИСО използва подход, при който се опира на заинтересованите страни участниците в проектът продължават да разчитат на осигуряване на баланс и взаимна, взаимна проверка в национално равнище. По този начин тази работа може да се поеме от съществуващият комитет 9834 от който ще решава във всички случаи, когато а, традиционната система не работи. Например, а, а, създаването на а, стандарт а, за домашни стъл, стълби а, за, за домашно ползване, за което беха необходими 10 години. Това значи е една а, частна дейност. А, и а, а, а, трябва да се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни, които не са представени национално равнище. Благодаря. Well, thank you very much, Stephen, for, um... Благодаря, Стивен, за тези ясни препоръки, които съм убеден ще представляват огромен интерес за нашата комисия. Господин Лотес е следващият оратор. Благодаря. Уважаеми депутати, дами и господа, искам да ви представя ЕКОС. Това е техническото бюро на екологичните неправителствени организации в областта на стандартизацията. Ето защо съм отсветила в зелено моите слайдове. Имаме 21 организации, които членуват от европейско, национално и регионално ниво. Тези организации са като приятели на Земята, Европейското бюро и прочее. Надяваме се, че това изслушване ще даде началото на по-широка дискусия с законодателите. Тук е, на този слайд виждате някои ключови думи. Повече информация може да намерите на нашия вебсайт. За да ви дам известна представа за нашата роля, ние сме асоцииран член на СЕН и партньор, който си сътрудничи с СЕНЕЛЕК. Ние участваме с експерти в разработването на стандарти в около 40 технически органа, включително СЕН и CLC. Е, Също извършваме контрол по въпросите на управлението в промишлеността. Участваме в дебатите по политиката в Сени Сенелек, както и с Европейската комисия. Аз съм също член на, на експертната група по прегледа на Европейската система за стандартизация Експрес. Ние а, работим по иницииране на стандартизация от долу. Неправителствените организации в сферата на околната среда участват в този процес. Засилването на защитата на околната среда в процеса на стандартизация е една от нашите цели. Ние отчитаме а, екологичните аспекти при разработването на стандарти, за, стандарти от е, техническите органи и а, експрес а, а, допринася за разработването на инструментите за тази цел. В доклада на Експрес също се препоръчва по-широкото използване на тези инструменти, интегрирането на екологичните аспекти в стандартизацията. Също, всъщност всеки стандарт за продукта има ефект върху околната среда. Ние считаме, че трябва да бъдат изпълнени няколко условия. Да се направи разграничение между законодателството и стандартизацията в директивите – и да се определят е, ясно правомощията в стандартизацията на Европейската комисия. Не винаги са ясни тези мандати. Необходимо е да се прецени кой е най-добрият регулаторен инструмент в случая. Условията са свързани също и за политики с ефект върху околната среда, транспорт, енергетика, селско стопанство и прочие. Сега искам да говоря малко по-широко за отчитане на безпокойствата на обществеността в процеса на стандартизация. Защото по този начин ще бъдат отчетени в по-голяма степен и екологичните съображения. Ние считаме, че прилагането и спецификациите на а, законодателството изисква сътрудничество с а, законотворците. Понякога интересите се разминават. А, много често техническите органи се ръководят а, от частни интереси. За това трябва да се направи нужното, за да доминира общественият интерес в разработката на стандарти. Ние считаме, че делегиращият орган, в случая Европейската комисия, трябва да изисква спазването на изискванията в рамките на Сен Сенелек. Ние предлагаме публичната подкрепа да бъде задължителна за представители на обществения интерес на европейско национално ниво. Мисля, че трябва да се заделят средства за тази цел, за да бъде представен на обществения интерес по-добре в стандартизационните дейности. Ние имаме системно представителство в стандартизацията в една държава членка и то благодарение на обществената подкрепа. ЕКОС сега получава обществено финансиране от Европейската комисия и ЕФТА и държавите членки в размер на 200 000 годишно. И на последния слайд са включени някои ключови предложения в области, където считаме, че трябва да бъде постигнат напредък. Законодателят трябва да обмисли по какъв начин да бъде отчетен най-добре обществения интерес при разработването на стандарти, да има балансирано представителство в техническите органи. В СЕНСЕНЕЛЕК има работни групи. Това е въпрос, който трябва да бъде обсъден и ние всъщност го обсъждаме европейските организации на заинтересованите страни трябва да имат по един глас. Считаме, че трябва да участваме в открит публичен дебат за, за достъпа до някои ключови стандарти. И на последно място, но не и по значение, считаме, че оставащите бариери за предостъпа трябва да бъдат примахнати, например, таксите за участие в комитетите. Искам да ви благодаря за вниманието и за възможността да участвам в това изслушване. Общественият интерес трябва да бъде отчитан в по-голяма степен в процеса на стандартизацията. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Също така получихме много ясни препоръки. И сега давам думата на следващия лектор, господин Стефано Бой. Благодаря, господин председател, че давате такава прекрасна възможност на представителите на профсъюзите да работят и участват в това заседание. За нас е отрадно да участваме тук, наред с такива забележителни специалисти. Ние сме асоцииран член на СЕН и участваме в разработването на стандарти ергономични изисквания, машини и лично оборудване. това има три, тази работа има три аспекта. Първо, възможността да обсъждаме с производителите и проектантите как да направим продуктите по-безопасни, така че те да отговарят на очакванията и нуждите на потребителите. Второ, възможност да запълним празно... празнотата между проекта и работното място, реалното работно място. И трето, работейки заедно с промишлеността, можем да бъдем сигурни, че стандартите ще служат на всички. Безопасността на труда, хигиената и безопасността на труда, това е едно от социалните измерения на стандартизацията. Ако искаме да изпълним това социално изискване, трябва да бъдат изпълнени две предварителни условия. Първо оценка и второ участие. Нека кажем няколко думи за въздействието на стандартизацията върху законодателната дейност. Бих искал да почерпя вдъхновение от този диапозитив. Е, плана за действие за европейска стандартизация, където са изброени редица стратегически сектори, в които стандартизацията може да изиграе роля като действа в подкрепа на законодателството. Ако погледнете тук този списък, бих искал да подчертая, че а, хигиената и безопасността на труда на милиони работи, работници, които работят в тези сектори, се осигурява а, първо чрез директивата за хармонизиране на продуктите и второ чрез хоризонталните социални директиви. Значи, тук става дума за съчетание от а, е, законодателни мерки, социални директиви, хоризонтална координация и проектиране на а, продуктите. Всичко това а, е, е, работи достатъчно добре за осигуряване на хигиената и безопасността на труда. И ако се въведе стандартизация в тази област, тогава трябва да бъдем сигурни, че стандартизацията няма да попречи на сегашните регулаторни рамки. Затова ние бихме искали да призовем Европейската комисия внимателно да обмисли интерфейса между стандартизацията и законодателството в тази много важна област. Втори стълб. Следващият. Доказателствен материал економичността и безопасността не могат да се е, сравняват с економическите предимства, които извличат от това промишлеността и бизнеса. Те са част от е, факторите, които е, насочват процеса. И това е абсолютно легитимно и приемливо, но по-специално за е, синдикатите – не, виждаме, ние не виждаме финансови резултати. И за това това несъответствие ни навежда на мисълта, че не всички, които седят около масата на преговори, имат еднакви, еднакъв мандат, преговорен мандат. И ако това е така, последната точка от този слайд иллюстрира факта, че стандартите в такъв случай няма да могат да олицетворяват, да въплащават очакванията на потребителите. Не трябва да се очудваме от това. Тази а, диспропорция е вродена, конгенитална. И когато става дума за една, един вроден недостатък, той трябва да бъде преодолян чрез факторни мерки. Особено когато се приемат стандарти в подкрепа на законодателството. И затова ние призоваваме парламента да осъзнае факта, че правителствата на страните членки трябва да напават повече за създаване на условия за стандартизация, която наистина отразява нуждите на обществото. Значи необходимо е по-малко регулиране и повече стандартизация. Синдикатите подкрепят стандартизацията в области, които засягат живота на обществото, само доколкото а, обществото осигурява структурна подкрепа на този процес на национално равнище. Те, а, когато говорим за а, а, стандартите, а, новият подход има два аспекта. Първо, той много успешно повишава е, вътрешно присъщата безопасност е, на продуктите. Но и тук е трудно да се постигне консенсус, дори когато се отнася за инженерната част от, на проекта. Когато минаваме от материалното към нематериалното, от материални към нематериални изисквания, трябва да мислим дали можем да измерим колко лесно или трудно е постигането на консенсус. Надзора на пазара в случая трябва да служи за идентифициране на недостатъчните стандарти и а, продукти. Но когато става дума за неиндустриални сектори, се питаме какви трябва да бъдат инструментите. Посланието е следното. Само чрез балансирано участие, господин председател, може стандартизацията да доведе до иновации. Иновации, които отговарят на очакванията на и нуждите на обществото. Благодаря още един път за възможността. с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря. Е, и аз, господин Бойс, с голямо удоволствие слушахме вашето изказване. Е, сигурен съм, че членовете на комисията ще проявят голям интерес към въпроса за надзора на пазара и за това как трябва той да се осъществява а макар това може да, да не е конкретен въпрос, който е обект на нашето изслушване, но той има пряко отношение към а, създаването на безопасни а, и екологосъобразни а, продукти. И така. Ще дам думата на колегите за изказвания. Нашия докладчик има въпроси, професор Декампус също има въпроси. Който иска да се изкаже, госпожа Коми, Виждам, че вдига ръка и госпожа Руда. А, и така, а, а, с това приключвам записването на желащите да се изкажат. Благодаря, господин председател. А, съвсем кратчък въпрос към Ралф Лотес. Във вашето изказване вие споменахте, че трябва а, а, някои основни стандарти трябва да бъдат на разположение на безплатно, свободни да бъдат, да имат към тях свободен достъп. Кои по-точно? А, значи, пак а, ще ви напомня, колеги, около една минута нека трябва въпросите ви, не повече. Аз бих искал да благодаря и на тримата а, лектори за а, техните интересни, а, богати а, изказвания и бих искал да задам въпрос към Стефано Бой във връзка с хигиената и безопасността на труда. Разбира се, ние всички сме съгласни колко важно е участието на синдикатите на всички етапи в подготовката на стандартите. Всички искаме да се възползваме от тяхният опит по отношение на опасностите, които грозят на работника на работното място но забелязваме, че има известен спад в интереса на а, синдикатите към тези въпроси. Може би това се дължи на факта, че преминаваме от едно общество на производ... производството към общество на услугите. И новите въпроси на проблеми на труда при предоставянето на услугите, примерно а, насилието, да кажем, в болниците, в училищата, рисковете в процеса на образованието и така нататък, а, са нещо друго. Какво е нивото на този риск? Може ли той да се измерва и така нататък? Но бих искал да ви попитам, съгласни ли сте, че този интерес наистина отслабва? И ако сте съгласни, бихте ли ни дали съвет как да изпълним своята отговорност. Тя е двустранна. От една страна производителите, от друга страна, от друга страна ползвателите на услуги. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа нещо съвсем накратко. Искам още веднъж да се върна към въпроса, който вече зададох. Представете на всички субекти и подобряване на правна рамка. Потребителите със сигурност трябва да играят активна роля в системата, защото те са крайни потребители. В доклада на Експрес беше подчертано, че е необходимо да се гарантира, че разработката на стандартите наистина ще се състои само така, че да осигурява истински предимства. Тези предимства трябва обаче да се докажат и, както господин Ръсъл вече каза, потребителите са тези, които определят какви потребности имат, от какви продукти се нуждаят. Така че е, системата, която ще трябва да се разработи, ще има нужда от обикновено подходящи механизми, така че да се осигури представителство на крайните потребители. Това означава обаче, че системата ще има и частен характер и е, по този начин индустрията ще играе ключова роля. Защитата на потребителите за нас е основен принцип, който е предварително зададен и а, който винаги трябва да бъде гарантиран. Хайде, Рю. Аз зададох въпроса след а, за участието на различните организации в националната сфера и аз мисля, че е добре да бъде предвидено включване онлайн. Аз искам да попитам дали имате вече опит с включването онлайн, какъв е вашият опит и как могат да се включат потребителските съюзи, екологичните съюзи и така нататък. Това е единият въпрос. Имам предвид включването чрез интернет онлайн. И другият въпрос, който имаме, е въпросът за прозрачността. Говорихте, че е, законодателят ще трябва да има възможност да извършва надзор върху тези процеси. Например, в е, директивата за играчките се съдържа малка информация по отношение на това какви е, стандарти трябва да се разработят, които ние сме поръчали. Имам предвид стандарти за шумовото натоварване и така нататък. Аз смятам, че тук трябва да се повиши прозрачността. И последният въпрос е свързан с продължителността на тези процеси. Аз искам да попитам, има ли възможност те да бъдат направени по-кратки. Благодаря. Като председател искам да задам един основен въпрос към всички вас на базата на казаното от Расъл и неговото предложение за альтернативна производствена линия за стандарти. Дали всички заинтересовани страни биха подкрепили такъв подход? По какъв а, начин може да се съчетая с някои от другите предложения, които се разискват? Какво е мнението на Стиван по въпроса? Наваксахме малко време, но въпреки това ще има лимит за изказванията. Около две минути за отговор. Давам думата първо на Стивен Расъл. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да обобщя отговорите на въпросите, така както съм си ги отбелязал. По мое мнение е изключително важно да подчертаем, че АНЕК изцяло подкрепя европейската стандартизация, защото тя осигурява доброто функциониране на единия пазар, което е от полза за потребителите. Ние искаме да използваме приватизацията на законодателството като гаранция, че ще се отчете обществения интерес при разработването на стандарти в Европа. Ние много рядко влизаме в конфликт с индустрията, ние по-скоро я допълваме. Относно участието онлайн, по този начин се осигурява по-голяма прозрачност на системата. Проблемът е дали имаме нужните експертни познания защото ако няма а, такива експертни познания, няма особено, особен смисъл в такова участие онлайн. По-добре е да имат свои представители. В Сен преди отговарях а, за тригодишна програма за разработване на стандартите. Знаете, че 7 до 8 години беше средното време за разработване на стандарти и 3 години може би се струва много, но само си представете колко време е необходимо за да се въведе е, законодателство. През 1995-та беше въведен новия подход, тъй като комисията и институциите не можеха да реализират вътрешния пазар е, а, чрез законодателството и искаха това да стане чрез стандартизация. Относно втората производствена линия, аз подчертах, че тя трябва да бъде в рамките на съществуващата система. Не трябва да се променя съществуващата система за стандартизация в Европа, вместо да се разработва от национални делегации, да се разработва от заинтересованите среди. Въпреки това, те трябва да се публикуват като национални стандарти. Така ще има взаимен контрол също по а, комисията 9334 трябва да се прецени дали да се използва а, националният подход а, или подхода а, за ангажиране на заинтересованите страни. Господин Лотес, искам да подкрепя всичко казано от Стивен току-що и да се фокусирам върху въпроса на господин кушушник към мен. Разбира се, понякога, поради краткото време, ние се спираме само на ключови думи. Безплатният достъп до стандарти е един от въпросите, който беше най-дискутиран в експертната група. Няма готово решение. Всички знаят, че трябва да сме много внимателни. От гледна точка на управлението, често трудно е да се обясни на гражданите, че трябва да плащат за достъп до текст, който е важен, за да бъде спазвано законодателството. И а, те искат да разберат а, чрез каква процедура или чрез какви а, мерки се прилага дадена европейска директива. Има проблем с управлението тук за ключовите стандарти. Разбира се, законодателите, този, който трябва да прецени, можем да започнем с един-два, които да бъдат дефинирани от законодателя и след това да видим какви ще бъдат резултатите, последиците. Един горещ картоф, така да се каже, е а, един ISO а, стандарт, свързан с нанотехнологиите за законодателството, свързано с надо, нанотехнологиите или с химикалите. ISO стандарта в а, нанотехнологиите сега се използва като водещи. Затова е много важно внимателно да се дефинират нещата. Затова считам, че трябва да има а, някои ключови стандарти, които да бъдат безплатно на разположение на гражданите, на обществеността. И накрая, Стефано Бой, бяха поставени интересни въпроси от колегите. Ще се опитам да бъда ясен. Безопасността на работното място се базира на законодателство, което изисква някои минимални стандарти да бъдат спазвани. Разбира се, всяка държава членка може да направи повече над тези минимални изисквания. Консултативната група от Люксембург е тристанен, тристранен орган, който се занимава с въпросите за безопасните и здравословни условия на труд но ние все още нямаме мярка да измерваме условията а, на работното а, място. Всяка година в работната а, среда имаме повече от 6 000 нещастни случая, което е значителен брой. Относно економиката на услугите и как можем да играем по-голяма роля. Ако има договорка между работодателите и работниците, средствата за стандартизация могат да послужат като инструменти за оценка на риска. Законодат... За работодателите и работниците ще работят заедно. Има на, а, напрежение, а, свързано с това да се произвежда а, повече. Необходимо е да се отчита какви са ползите и разходите от всичко това. Економическите и социални цели трябва да са съгласувани. Те са на национално ниво, трябва да бъдат и на европейско ниво и стандартизацията може да предложи е, съпоставими инструменти в подкрепа на тази стратегия. Благодаря за вашето участие. Мисля, че вие заслужихте нашите аплодисменти. И сега пристъпваме към третият раздел, а след като чуем изложенията. Ще има време за въпроси. Става дума за стратегическото значение на стандартизацията за европейската конкурентоспособност. Ще чуем лекции от експерти, които участват в организациите, които прилагат стандартите. Те ще ни кажат какво е значението на стандартизацията за конкурентоспособността. Имаме Едриан Харис, от Европейската асоциация на машиностроителните отрасти, отрасли, Луис Гурцоянис от Европейската служба на занятите, малките и средните предприятия за стандартизация, Елизабет Стампел Блаха от Австрийския институт по стандартизация и Маркос Ригъл, председател на работната група по стандартизационна политика и също Йохан Фридрих, а, а, който е също а, член на работната група Експрес. На всеки от вас давам по 7 минути. Надявам се, ще ги спазвате така добре, както бяха спазвани до сега. Давам думата на Едриан Харис. Добро утро господин председател. Доброто на всички. Бих искал най-напред да благодаря а, за поканата. И а, много уместен момент, тъй като в момента обмисляме тези въпроси. Първо да ви кажа какво като Европейска федерация ние представяме Националната асоциация на 22 страни около, това са около 28% от производството, е, промишленото производство на Европейския съюз и 33% от износа. А, значи, над 10 милиона души работят е, в сектора и затова имаме голям интерес към въпроса на стандартизацията. От самото начало трябва да кажем ясно, че а, е, ние сме заинтересована среда и а, отпускаме най-много средства за стандартизация било като участие, е, било като е, финансовите средства, които отпускаме. Значи, очевидно, след като участваме толкова активно в стандартизацията, това е защото виждаме нейната полза за промишлеността. Стандартизацията помага за по-бързото откриване на нови пазари. Някой днес спомена е, електромобилите. Това е един нов пазар, който ще се развива и стандартизацията ще играе ключова роля в него и надявам се, идната седмица ще бъде създаден, представен мандата за стандартизация за електромобилите от страна на Европейската комисия. Значи, стандартизацията също осигурява достъп до пазарите. Ние примерно имаме четирима представители в Китай, които работят за да се приемат там международните стандарти, поддържаме и тамошната комисия по стандартизация, която представлява. Значи имаме такива представители в Индия. Това е много полезно, тъй като стандартизацията играе ключова роля във всичките, всички търговски дейности. Не по-малко важно е и следното нашата работа е от полза и за малките предприятия. Тя дава достъп до най-новото, помага им да участват в общото движение за по-голяма конкурентоспособност. Значи, когато говорим за представянето на различните заинтересовани страни, трябва да кажем също, че и самите потребители очевидно имат голяма полза от стандартизацията. Първо, оперативна съвместимост, второ, по-голямо доверие и трето, по-ефтини продукти. Не трябва да забравяме, че а, а, цените спадат във вътрешния пазар, не на последно място поради стандартизацията. Е, има още промишлеността много отдавна използва общи стандарти, които издават достъп до пазара. А, един, тук виждате един, а, те, хармонизираните стандарти са ключов а, инструмент за развитието на вътрешния пазар. Нека ви дам един пример. Разбира се, изискването към хигиената и безопасност на труда се дефинират от, полит... от политиците, от техническите изисквания от специалистите. Ние също така бихме искали надзорът на пазара – да може да се опира на стандартите и стандартизацията. Именно за това работим заедно с АНЕК и надявам се, че работим и с други заедно. Нещо, което мисля, че трябва да бъде съвсем ясно е, е че стандартите не са закони. А по този въпрос има нерасъчува неразбиране. Е, е, хората по много често си мислят, че стандартите са закони. Не стандартите не са закони. А, повечето стандарти дори не са предназначени да подкрепят е, един и друг закон. Тяхната цел е развитието на пазара. Те се развиват от онези, които имат нужда от тях. Става дума за, за а, проектиране, изпитване и други изисквания към продуктите. Тоест имаме система за доброволност на стандартите, а, и а, а, това е един по-прост начин за а, осигуряване на съответствие. Това е необходимо поради крайно сложната правна система в, в Европейския съюз. Много се говори за упростяване, но ако погледнете колко много закони, регламенти и други законодателни актове има, нещата виждате колко са сложни. ние не, не бихме искали е, стандартите да станат нещо задължително, защото използването им като инструмент за оценка на съответствието, когато става дума за големи серии или за големи продукти, но когато става дума за индивидуални продукти, а тук е, е, Европа е на, има водеща позиция, най-добре е човек сам да си направи спецификацията и техническите параметри, е, за да подкрепи пътя, по който е тръгнал в проектирането на продукта. Заключение. Европейската система на стандартизация се нуждае от публична подкрепа, а не от бюрократичен контрол. Нейната жизненост е, и жизнеспособност зависят от определена мяра на свобода. В областта е, на законодателството бихме искали да има разделяне между изискванията на обществото, което е работа на политиците и техническите изисквания. Обикновено изискванията на обществото са примерно енергоемкост, безопасност и така нататък. От друга страна са техническите стандарти, стандартите за изпитанията, измерителните единици и така нататък. Ако искаме да имаме такава система на стандартизация, трябва по-широко участие на всички заинтересовани страни. А, и тук развитието трябва да очакваме да се случи на национално равнище. Значи, а, повечето фирми, а, които работят на местно равнище, на местният език, разбират, че това е пътят на стандартизация. Ние се надяваме, че по този път ще се върви и нататък. като наред с това се осигурява образование и информация в страните членки за онези, които ще използват стандартите. Благодаря. next, very pleased uh, to give the floor to Luca. Да, давам думата на Лукас Горцоянис от името на Нормампе. Благодаря, господин председател. Благодаря на парламента, на комисията ИМКО за възможността да участвам в дискусията по стандартизацията, която е толкова важна. Господин Харис каза, че за индустрията, за услугите, които са основните области, на работа на Нормампе. Стандартизацията е от особена важност. Аз накратко ще се спра на това какво представлява Нормампе. Това е асоциация на малки и средни предприятия, само на малки и средни предприятия, подчертавам, на европейско ниво. Чрез национално и секторно участие имаме около 12 милиона. милиона. We are supposed to represent the interests of... Малки и средни предприятия, които членуват. Малките и средни предприятия са едни от слабите заинтересовани страни, затова те се ползват от подкрепа чрез средства на Европейската комисия. Има някои трудности, пред които са изправени малките и средни предприятия относно стандартизацията. Те са добре документирани в предишни изследвания, затова аз няма да се спирам на тях подробно. Това са недостатъчните финансови и човешки ресурси. Когато имате 10 души, които работят в предприятието, трудно е да имате специалист по стандартизацията. Трудността в разбирането. Знаете, че стандартите са написани на много сложен език. Независимо дали те са преведени или не на родния ви език, понякога не можете да ги разберете. Има формули, интегрални схеми, какво ли не е всичко това изисква тълкуване от специалисти, които съществуват в големите фирми, но не и в малките и средни предприятия. Малките организации също са изправени пред подобни финансови трудности и недостиг на човешки ресурси. Също стандартите по прилагането могат да са сложни, защо трябва да се инвестира в нови технологии, в нови производствени системи, в обучение. Също участието в стандартизацията е много трудно. Радваме се, че сега обмисляме онлайн система за изпращане на становища. Много важно е да се знае обаче, че в системата на стандартизация има недостиг на много нива. Важно е да се участва в гласуването в органа, който взема окончателното решение. И тук участието е особено важно, въпреки че новите технологии ще улеснят нещата. Участието на малките и средни предприятия буди спорове на практика малките и средни предприятия не участват в такава голяма степен, както показват някои цифри. Ние направихме анализ на 100 технически комитета в рамките на СЕН, за да установим дали трябва да се намесим, за да засилим ролята на малките и средни предприятия. Две трети от а, участниците идват от националните стандартизационни органи. Една а, трета това са по-скоро хора, включени в списък за изпращане на информация, отколкото в реално участващите. Участието на малките и средни предприятия на практика е много ниско. Затова ние разграничихме професиите, свързани с стандартизацията, сертифициращи органи, други технически органи от малките и средни предприятия. Тъй като често се казва, че ние също сме малки предприятия, но а, стандартизационните професии имат а, а, интерес, а, като отчитат нуждата от допълнително изпитване или сертификация. Така че трябва да се разграничава производството на стоки и услуги от сертификацията и изпитанията. На този слайд също споменавам, че в опита да установим какво се случва с техническите комитети по стандартизацията на национално ниво, ние участваме в някои от тях на европейско ниво. Имаме 12 не, а, отговора, които не бяха дадени. Четири отговора бяха малко а, обезпокоителни, че а, защитата на неприкосновеността на а, личния живот не позволява да се публикуват списъци на участниците. Мисля, че Европейския парламент трябва да изисква това изискване да отпадне, защото тук става дума за обществен интерес. Има само пет отговора, които могат да се използват, но аз няма да екстраполирам, защото това не са изчерпателни данни. Трябва да получим допълнително, за да направим анализ. И така за препоръките. Аз читам, както и останалите по-слаби заинтересовани страни, които изслушахме, че а, трябва да има институционално признаване и подкрепа на Нормампе в прегледа на системата за стандартизация в Европа. Необходимо е да продължи финансирането както на Нормампе, така и на другите слаби и заинтересовани страни. Ние считаме, че правото на гласуване е нужно както а, на а, ниво технически комитети, така и в а, други форуми. Необходимо е да имаме глас, глас за да упражняваме някакъв контрол. В Европейската система за стандартизация трябва да се набляга на защита на обществения интерес, като се спазват принципите на СТО за прозрачност, безпристрастност и те да бъдат засилени. Трябва да отчитаме необходимостта да има една ясна система и да се избегне небалансирания състав на техническите комитети и на работните групи. Малките и средни предприятия са ориентирани а, към някои отстъпки в а, стандартите, към десетина за всяка страна. И на следващо място за участието, обучението на а, стандарти на национално ниво. Всичко това е необходимо, което означава, че предстои да се свърши още много работа. Трябва да гарантираме, че стандартите са написани по начин, който може да се използва от малките и средни предприятия и възприемането на тези стандарти от малките и средни предприятия ще допринесе за тяхната собствена конкурентоспособност, както и за конкурентоспособността на европейската економика като цяло. Тук бях така много благосклонен по отношение на времето, тъй като ставаше дума за малки и средни предприятия, но няма да бъдат така, ще да е по-нататък. Сега Елизабет Стампъл Блаха от Австрийският институт за стандартизация. Дами и господа, тази сутрин заместник е, председателя на комисията Яни каза, че стандартизацията е един успех. Може ли този успех да бъде прехвърлен е, и в областта на услугите? Тоест, може ли нещо неосезаемо като услугите да бъде стандартизирано? Най-добрият отговор на този въпрос може да се даде с примера. И ще видите на екрана няколко от тези примери. А, значи, в, в, в няколко страни са стандартизирани услуги по искане на заинтересованите страни. Стандартите са разработени от тях. Става дума и за услуги а, консултантски и управленски, а също така центрове за контакти, така наречените кол центрове, услуги за приемане и гостоприемство, а също така и на постинските услуги. И разбира се, на края на живота ни и погребалните услуги. Практиката показва, че услугите могат да бъдат стандартизирани. Следващия въпрос е трябва ли да ги стандартизираме. 70% от заетите работещи са в сектора на услугите и услугите са все по-голяма част от нашото БВП. Иновациите също в областта на услугите много често идват не само за услугите, но чрез услугите и се, оттам се разпростират върху а, материалното производство. Искам да спра вниманието ви на два документа. Първо, заключението на съвета по стандартизация и иновация, където се подчертава иновационният потенциал на сектора услуги. И второ, също нуждата да се уведомяват заинтересованите страни от възможните ползи, а, които им носи директивата за услугите. И ако погледнем бъдещето, стратегията 2020 на Европейския съюз, в нея се казва, че Появата на нови услуги има огромен потенциал, но Европа ще може да се възползва от този потенциал само ако преодолее фрагментацията, раздробеността. Ако погледнем класическите услуги, там може да има различни степени на регулиране, както например при брокери, които продават недвижими имоти, там стандартизацията може да играе своята роля. Има вече достатъчно натрупана практика в целите членки, които могат обаче, която практика може да попречи на стандартизирането на услугите. И съществуват нови услуги, за които още нямаме име. Услуги за wellness, така нареченият, други здравни услуги, информационни услуги и така нататък. Е, тук е необходима прозрачност, необходимо е доверие и стандартизацията може да осигури именно такава прозрачност и да осигури по такова доверие. Значи какъв е пътят напред за една Европа на услугите на бъдещето? Преди всичко в директивата 38-34, която се отнася до стандартизацията, трябва също да се включи проблемите на, да включат проблемите на услугите. А, и съответно стандартизационните органи да бъдат задължени да нотифицират продуктите си. А, второ, а, трябва да се а, обяснява преди, обясняват предимствата на стандартите в областта на услугите. Тук, разбира се, много често се, а, има и опасения и затова трябва да се а, отговаря на тези а, а, тревоги. Те са главно от три вида. Първо такива, които се дължат на неразбиране. Някои смятат, някой смята, че има прекалено голямо еднаквяване и са за повече индивидуализъм. разбира се, макар и да са стандартизирани играчките, може да произвежда различни мечета. Плюшени мечета. Второ, когато купувате някаква, стока, може да я пипнете, може да я изпитате, ако не ви харесва, може да я върнете. Но как да направим това с една услуга? Това е много по-трудно при услугата. И така, когато ви дам един пример, когато организирате една изложба и трябва да платите транспорт, за да може различни произведения на изкуството да бъдат докарани до изложната зала от цял свят, вие разчитате на това, че онези, които ви осигуряват транспорта, са сертифицирани, че те следват определени правила, придържат се към определени изисквания. Тоест и тук стандартизацията може да, при този вид услуги може да има своята роля и своята ценност за пазара. И разбира се, политическата и финансова подкрепа ще бъдат абсолютно необходими. И не трябва да забравяме, че европейските стандарти в областта на услугите ще бъдат разработени както за наши собствени нужди, така и за да бъдат пример за пазара извън Европейския съюз. Ние работим вече за една стратегия в областта на европейската стандартизация. Някои работят вече върху създаване, примерно, на стандарти в областта на авиацията, други в областта на естетичната хирургия. Последните е, минути от своето изказване искам да посвета на стратегическите перспективи. Какво да направим за стандартизирането на услугите? Европейската система на стандартизация е международно признат партньор за разработване на стандарти който се радва на доверие. В нея главна част играят националните делегации. В Европа имаме уникална система за мобилизиране на експертните знания и хармонизиране на правилата. Да разработваме правила, било, които са било нови, които допълват съществуващите задължителни изисквания и да се дават възможност за по-добро регулиране. Целта е увеличаване на конкурентоспособността и просперитета в Европа, пък и извън нея. Говорим за 31 плюс 19 страни. 31 участници и 19 асоциирани. Значи трябва да вземем европейските рамки като пример – без да губим техните главни предимства. Участие на националните делегации, на нов, нов плурализъм, независимост на участниците в система. Така че, когато продаваме един стандарт, не трябва да има доминиращ фактор, който влияе върху него. И най-важното да не заплашваме връзките с международните стандартизационни инициативи. Благодаря. Uh, Благодаря за това ясно представене. Искам да добавя, от гледна точка на работа на нашата комисия, че ние проявяваме интерес към директивата за услугите, където държавите членки са насърчават да подкрепят разработването на трансгранични стандарти за осигуряване на услуги. Затова това е аспект, който ние ще наблюдаваме внимателно и надявам се, че ще имаме възможност да разгледаме някои от факторите, които толкова ясно откроихте във вашата презентация, за която ви благодаря. Ние споменахме също и друг важен въпрос за обществените поръчки. Господин Фридрих ще говори за тях. Дами и господа, когато бях помолен да говоря за стандарите в поръчки, както и в поръчки между отделни компании. Каква е разликата между тях? Мога да кажа, че няма разлика. Обществените поръчки, както и частните покупки, целят реализирането на една транзакция на базата на договор. Всяка договорна транзакция цели намаляването на разходите, моралния риск и слабости на пазара. За да избегнем тези негативни черти, може да се запитаме как и защо Стандартите могат да допринесат за по-добре осъществяване на обществените поръчки. В европейските директиви е предвидена презумпция за съответствие, което означава, че се получава като полза безопасността. Позоваването на европейски стандарти означава, че се използва най-съвременната технология, т.е. имате най-съвременни решения, които се използват при обществените поръчки, т.е. съвременност. Освен това, се разчита на консенсуса между всички заинтересовани страни, което означава а, привличането на всички заинтересовани страни чрез прилагането на принципа на националните делегации. На трето място използването на европейски норми в обществените поръчки пести пари. Това са пари на дънакоплаците, защото има по-низки производствени разходи. Използването на стандарти в производството намалява разходите. Освен това, Привличат се повече участници в търговете, което засилва конкуренцията и отново намалява цената, при която се купува. И най-сетне улесняването на услугите би улеснило поддръжката и би намалило разходите за такава поддръжка по време на използването освен това, използването на европейски стандарти прави инвестициите по-устойчиви, защото има оперативна съвместимост, свързана с съществуващата инфраструктура, което означава, че има по-нисък риск, свързан с реализирането на проекта. Освен това, чрез конкуренцията се насърчава въвеждането на пазара на по-инновационни продукти. Това означава нови решения. И така, каква европейска система за стандартизация би могла да допринесе такива ползи, които могат да се използват в обществените поръчки? На пълно място, ако искате безопасност чрез прилагане на презумпцията за а, съответствие, може да се а, прилага модела на новия подход а, чрез доброволни стандарти, доброволно участие в стандартизацията за да конкретизиране на техническите закони, така както а, норми, така както са заложени в европейските директиви. На второ място съвременни решения чрез а, осигуряването на най-съвремени технологии. Трябва да се гарантира доброволното участие в процеса на стандартизация, като се ръководим от интереса, мотивацията и релевантността за пазара. На трето място, ако искаме включване на всички заинтересовани страни чрез консенсус, ние трябва да запазим принципа за националните делегации и да засилим ролята на националните органи за стандартизация, за да имат най-низки бариери за участие, да включат всички заинтересовани страни, потребители, неправителствени организации, законодатели, хората, които се занимават с безопасни и здравословни условия на труд, да се отчитат също и а, интересите на хората с увреждания като потребители на различни продукти. На следващо място, ако искаме да спестим средства на данакоплаците при обществените поръчки, чрез гарантирането на конкуренция, трябва да гарантираме използването на стандарти, като увеличим информираността в органите, които извършват тези обществени поръчки и съответните институции. На следващо място, ако искаме Устойчивост чрез оперативна съвместимост трябва да се гарантира реномето на Европейската система за стандартизация и че ще бъдат последователни резултатите. Да се използва а, взаимодействието между СЕН, СЕНЕЛЕК, ЕТСИ, чрез директива 9834, като се използват консенсус с органите, които разработват стандарти, като различни форуми или консорциуми вътре в съществуващата система. В голяма част от индустрията в Германия нещата тръгват, нашите поръчки нарастват, така че локомотива набира скорост, но все пак трябва да тегли доста вагони. Но германската индустрия не е само економическия локомотив на Европа, но и нейния стандартизационен локомотив – и когато говоря за немската индустрия, имам предвид и големите и малки предприятия. Едно, един, едно от средствата, чрез които този локомотив може да се движи, е една добре функционираща европейска система за стандартизация. Всички знаем какво трябва да бъде направено. Благодаря ви господин председателю. Благодаря и на аудиторията. Thank you. Uh, thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин Райгъл. Надявам се, че вашия оптимизъм по отношение на бъдещето на тантилитизация на Европа е основателен. И накрая Йохан Фридрих от IBM той е член на работната група Експрес и участва в стандартизацията на, на IC. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да говоря днес пред вас. А, вчера, като пътувах от Хайделберг за Брюксел, пътувах с влак. А, а, в влака се пътува много удобно. Извадих си а, е, лаптопа а, е, с а, е, системата Linux, е оперативната система, която използвам. Свързах се с безжичната система а, LAN. Можех да проверя интернет страницата на моята кампания чрез една виртуална част на мрежа. Проверих си имейла, свърших доста работа и доста, доста работа свързах свърших. И е, дори успях да размена обмени с, е, обменя е, документи с колеги. Е, нещо, което не бих могъл да направя по-рано. И всичко това, тъй като използвах стандарти. Стандарти в информационните и комуникационни технологии, в ИКТ. И сигурен съм, че много от присъстващите тук използват същата технология, използват същите стандарти във всеки дневната си работа. Ето тук много малка част, много малка снимка на типичните глобални ИКТ стандарти. И ако погледнете в дясната колона организация, ще видите, че те идват от IETF, е което се спомена тук от W3C, от ISO, от ИТО и от най-различни организации, които допринасят за разработването и приемането на тези стандарти. Тук говорим само за стандарти, свързани с интернет. Но в информационните и комуникационни технологии има много различни стандарти. Ето тук виждате да, кратък преглед на глобалните ИКТ стандарти – в лявата страна а, до първата пунктирана линия а, виждате а, официално признатите стандартизационни органи ИСО, ИЕЦ, ИТУ, Европейската организация, стандартизация, СЕН, СЕНЕЛЕК и така нататък. Това са елементите на днешната европейска система за стандартизация. И след това в следващата част, между двете червени пунктирани линии, виждате световните организации за ИКТ стандарти. Това са така водещите а, организации, които приемат стандарти в областта на ИКТ. Те не са официално признати, те са т.е. извън а, обхвата на европейските стандартизационни рамки. И следователно стандартите, които тези организации приемат, не могат да бъдат пряко използвани от европейската, в европейската политика и в обществените поръчки. Тези организации е, работят по един много открит е, и прозрачен начин, те прилагат на моделни ИКТ процеси. В тях участват малки и средни предприятия във всички части на света. Голяма част от работата се извършва а, от тях, от малки и средни предприятия. Те са глобални по своята природа. А тук в най-десната част а, виждате така наречените а, частни консорциуми, частни форуми. Не говорим за тях, говорим за стандартизацията на ИКТ. И ще кажа пак, голяма част от стандартизирането на информационните и комуникационни услуги се прави от глобални организации, които обаче не са част от европейските стандартизационни рамки в момента. Очевидно е необходим, необходими са реформи. И къде в много проучвания, консултации работни групи и така нататък, е, е, е областта, в която е най, са най-наболяла нуждата от реформи. и именно това има голямо отношение към иновациите, конкурентоспособността и възможностите за растеж. Ето да вземем пример за, за примера, който ви дадох. Да видим е, електронното здравеопазване, електронната енергия, електронното правителство, смарт мрежите, е, е, клауд е, компютинг и така нататък. Всички тези не могат да бъдат реализирани без използване на стандартите в информационни и комуникационни технологии, разработени в света. Цифровът, цифровият дневен ред на Европейския съюз, неодавна публикуван от комисарката Круз, е ключова част от стратегията 2020. Тя ще даде възможност на Европа да застане начело в областта на информационните и комуникационни технологии. Но тази, този дневен ред много зависи от стандартите, които се приемат от различни форуми и консорциуми. Ето, тук има решение, което се предлага е, и комисарът Таяли го спомена тази сутрин. През 2006 година комисията започна едно проучване на информационните комуникационни услуги. Резултатите бяха обобщени в документ на комисията и накрая обединени в предложения в Бялата книга на комисията за стандартизиране и модернизиране на ИКТ. Значи, извършиха се публични консултации, оказа, че има много голяма подкрепа, тази инициатива се подкрепя от цялата ИКТ общност в Европа. Има вече, направена е оценката е, на въздействието и сега въпросът е да се преразгледа решение на съвета 8795, е, което се отнася до стандартите в областта на сектора ИКТ. Е, предлага се да се използват проектите, възможността на глобалните стандарти и при обществените поръчки и другаде, като се вземе предвид последователността и вътрешната непротиворечивост на европейските стандарти. Решението, което се предлага, е да се раздели актуализирането на това решение на съвета от актуализирането на директива 9834. Сега глобалните стандарти и КТ стандарти имат ключово значение за Европа, за нейните иновации е, и за е, конкурентоспособността й. Те се радват на подкрепата на всички заинтересовани страни. Актуализираното решение на съвета до 87-95 ще даде необходимите рамки за използване на отворени ИКТ стандарти в политиката на Европейския съюз. Това трябва да бъде отделно от актуализирането на директивата от 89-34 тъй като става дума за развитие на стандарти за един хармонизиран стандарт на бъдещето. Благодаря. Благодаря на всички за ясните представения. Сега преминаваме към заключителния кръг на въпроси и отговори. Ще ви дам по една минута за въпрос. След това ще дадем възможност на петимата оратори да отговорят. Ако има време, останалите участници в предходните части на това изслушване също биха могли да вземат отношение. Госпожа Вайсенкор от комисията също е тук. Не знае дали иска да говори днес, но ако желая, може да го направи. Ще ви осигуря няколко минути. Но вие винаги може да участвате и при представянето на нашия доклад. Ще ви кажа кои са в моя списък. Мистер Бутиков, мисис Коми, мистер Рефо, мисис Рула, And then I have Mrs. and Mr. Correa. Okay? Това е списъка на желащите да се изкажат. Е, всеки ще разполага с по една минута. Първо дам думата на докладчика госпожин е, Кожучни. Е, ще бъда съвсем кратък. Миналата седмица се срещнах с господин Лукас, беше ми приятно да чуя и представенето му днес. Особено Припоръките във връзка с малките и средни предприятия. Въпросът ми е, кой ще плаща за всичко това? Това е първия въпрос. Може би по-късно ще взема пак отношение Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса. Единият е към а, това, което каза господин Гоцоянис, но всъщност въпросът е към друг оратор. Господин Гоцоянис говори за укрепване на представителството на малки и средни предприятия на европейско равнище. Той говори също за институционално сътрудничество. Искам да попитам другите оратори, които по принцип подкрепиха принципа за националните делегации, дали са съгласни с всичко това и къде трябва да се прокарат границите второ въпрос към господин Харис. Ако правилно ви разбра господин Харис, вие говорихте за това, че е, трябва да се консолидират процесите на стандартизация и да се насочат към продукти и социалните промени не трябва да е, се очита чрез стандартизация, а чрез законодателството. И е, тук е, искам да попитам дали можете да посочите конкретни примери, господин Харис, за това какви societal challenges според вас не могат да бъдат решени чрез стандартизация. Next, uh, Госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Това, което беше казано току-що, и е, то в е, връзка с е, препоръките и тяхното осъществяване по отношение на малките и средни предприятия, тук проличава, че трябва да има по-силно участие. Всички тези действия са важни, обаче не са все още достатъчни, за да може да се гарантира устойчиво развитие. В доклада на Монти беше подчертано, че е необходимо да се създаде климат благоприятен за предприемачите по отношение на стандартизацията. Важно е също да се запази запазят предимствата на системата за стандартизация. Целта наистина се състои в подобряване на управлението и представителството на малки и средни предприятия. За това аз искам да помоля следното. Много от вас казаха, че е, стандартите в различните сектори са различни. Вие искате един регламент, който да бъде разпокъсан или искате да имате законодателство, който да обединява необходимите е, правни норми в различните области. Благодаря. Puheenjohtaja Alan Bryden sanoi alussa, että hän on kirjoittanut artikkelin, jossa otsikkona oli Благодаря, господин председател. Ylsiä. Todella teidän asiantuntevat. В известен смисъл, в една статия, която неодавна прочетах, като че ли беше малко разкрасена стандартизацията като че ли се хвалише малко повече, но нека не забравяме в какъв свят живеем. Нормите очевидно ни дават голямо предимство, макар и да са голямо предизвикателства. Искам да знам по-точно, проучвана ли е основната философия на системата от, за стандартизация? Защото а, а, Философията на стандартизацията трябва да бъде част от образованието на всички инженерни и технически кадри. Защото нормите могат да служат за основа, която служи и на, служи и на потребителя. Е, и сега стигам до конкретния си въпрос. Когато става дума за секторът на услугите, за какви норми става дума и какъв брой? Госпожа Роле. Благодаря. Имам а, два въпроса. Единият въпрос е свързан с това, че националните делегации трябва да гарантират, че ще има демократична легитимация. Ние чухме, че участието на ДЕКО в държавите членки е много различно. В някои държави членки няма достатъчно участие на малки и средни предприятия или на екологични съюзи. Как вие бихте се отнесли към тази тема? И втори въпрос, вие говорихте за сектора на услугите. Там от ICT чухме, че всъщност всъщност е, е, се предлага друго правно основание. Вие смятате ли, че трябва да има едно и също правно основание за стоки и за услуги? И последната забележка е по обществените поръчки. Аз смятам, че е, много добре звучат тук понятията като стандарти, обаче ние имаме опит, че в лоялната търговия, където също действа стандарти, тези стандарти не се признават, а всъщност е, общините прилагат стандарти е, и когато прилагат стандарти, е, към тях, срещу тях се подават искове пред цяло. Благодаря, госпожа Вайланд. Аз също се очудих, че германският представител каза, че няма проблеми с стандартите в обществените поръчки. Аз Имам така усещането, че се говори, че германската економика е в разцвет, така каза поне господин Фридрихс, обаче в Германия съществува необходимост от реформи по отношение на новите технологии. Аз искам да се спрете малко по-подробно на това, защото и господин Коцояни спомена, че има малко прозрачност, всъщност В малките и средни предприятия има много често проблемът, че те не научават това, което трябва да научат, т.е. не достига до тях необходимата информация. И аз мисля, че трябва да се направи едно резюме за комисията, т.е. за законодателният орган и е важно там да се отрази критиката на малките и средни предприятия по отношение на достъпа до информация. И последната точка във връзка с услугите. Аз е, смятам, че е много добре, че поне в Германия определени услуги, е, които се предлагат, например, в домовете за грижи, е, са сертифицирани. Преди това нямаше такава сертификация и освен това тези сертификати им позволяват да извършват реклама на своята дейност. Домовете за грижи казват, да, ние сме сертифицирани, ние предлагаме това и това. Може би представителката на Австрия би могла да каже няколко думи по този въпрос, но като не експерт, аз мисля, че това е нещо, което помага на потребителя да избере е, услугата, научавайки дали е сертифицирана или не. A minha pergunta tem a ver com uh, o e-procurement. Estranhei não ver na intervenção do Sr. Marcos. Въпросът ми се отнася до обществените а, поръчки. Бях изненадана, че се говори тут за стандарти, но той не спомена доставките чрез а, интернет. Там са включени също платформи между купувачите и продавачите. Тези а, платформи са на лице в големите фирми, но не и в малките. Затова е много важно нещата да стават чрез електронното снабдяване, да бъдат използвани възможностите, които се предлагат в тази област. дали това се отнася само за големия бизнес или за по-малкия бизнес. Съгласен ли е докладчика, че и за двете категории е важно? Председателят, искам да задам въпрос към господин Фридрих. Искам да поясни нещо. Доколкото разбираме от дискусията по-рано тази сутрин, въпроса за включването на специализираните групи по информационни и комуникационни технологии се приема в голяма степен. Затова не виждам защо трябва да стане разграничаване. Ако той настоява за специфична подкрепа за приемането на такъв подход, може би трябва да го обсъдим. Аргументът днес е да се фокусираме върху това какво и иска тези, които работят в сферата на информационните и комуникационни технологии от Европейската система за стандартизация. И така, сега бих искал да дам възможност на петимата оратори. Вие ще разполагате също индикативно с една минута. Давам думата първо на Едриан Харис. Благодаря. Е, трябва да се е, изясна отговор на въпроса. Очевидно, регулатора трябва да определи е, правните рамки. Какви са те? Дали става дума за безопасност, хигиена и безопасност на труда, дали става дума за опазване на околната среда, дали става дума за поведението на фирмите. И след това стандартизацията вече е инструмент за транспониране на тези изисквания в ето услуга. Напоследък има една тенденция изискванията към стандартизацията да отиват по-далеч от нормите, които изисква закона. Ние сме против тази тенденция. Сега беше зададен въпрос за, за на нивото на националните делегации. Стандартизацията е демократичен процес, който работи най-добре. Когато този, който е най-добре до а, производството, може нещо да каже. Именно това по този начин представителите на делегациите могат да участват най-добре. Просто Брюксел е малко далеч от нас. Господин Коцианис по въпроса за това кой плаща а, за ефтините стандарти за малки и средни предприятия. Националните правителства, ако решат определени стандарти да бъдат безплатни, те трябва да компенсират съответните стандартизационни организации, които губят от това. Значи, специални отстъпки за малките и средни предприятия са нещо различно. Сега едно предприятие на пет купува един стандарт годишно, така че повечето фирми в Европа никога не купуват стандарти. Тези отстъпки нямат за причина да нам... нямат за цел да намалят доходите на стандарт тези официалните организации, по-скоро да ги увеличат, като им осигурят нови клиенти, именно малките и средни предприятия. Колкото до това дали малките и средни предприятия и стандартизацията за тях е, трябва да бъде нещо общо прието, на 360 градуса, така да се каже. Не, стандартизацията трябва да бъде ориентирана към стандартите, но трябва да се подкрепя в финансово и техническо отношение, за да могат всички да участват в стандартизацията. Имаше и въпрос за това дали информацията относно стандартите за малки и средни предприятия е на разположение. Има достатъчно документация, че малки и средни предприятия смятат, че това не е така. Наше мнение е, че експертите трябва да намерят съответните стандарти. Това трябва да бъде променено в бъдеще. Госпожа Станфорд Лая. Бяха зададени 6 въпроса. Ще му говоря кратко на господин Кожушник. Да, има мова към асоциациите да подкрепят по-широк разработката на стандарти. В моята страна имаме такава асоциация, която работи за пълно покритие. Така че това е задачата на Сдруженията на малките и средни предприятия на Бутикофер за институционалното признание. Мисля, че има такава, като Нормапме и на други. Те са сериозни партньори в нашата система. Това не решава проблема с експертните познания, които са необходими в тази област. На трето място, програмата за стандартизация на услугите. Програмата ЧЕС беше разработена в СЕН. Нямам достатъчно време, за да навляза в детайли, но бихме могли допълнително да ви предоставям информация. Четвъртия въпрос за разликата между принципа за националното делегиране. Да, различните ситуации в различните страни трябва да се отчитат. Ние разчитаме от партньорските оценки, обмена на опит, да можем да извличаме е, полза от взаимния си опит при решаването на проблеми. На пето място, дали трябва да има различни правни актове за продукти, услуги, информационни и комуникационни технологии – Трудно е да се направи разграничение между тези три категории. Не виждаме защо трябва да се разделят тези три сфери. За ревентността на сертифицирането като средство за реклама. Когато се купуват стоки, услуги за вас или вашата организация, това ви дава важна ориентация и все повече фирми използват сертификацията, за да докажат, че са надеждни. Господин Рагел. Бих искал да се спра на въпроса, който беше вече обсъден за националното представене на по-слабите заинтересовани групи, а не това да се прави от наднационални структури. Що се отнася до Германия, включването на интересите на по-слабите заинтересовани групи и страни може да се направи най-добре на място, там където те извършват а, своята стопанска дейност или където живеят. да могат да се обърнат към националния орган, който е най-близко географски до, до тях, за да, ако искат да дадат принос в процеса на стандартизация. Разбира се, няма проблем такива групи да бъдат представени на, на наднационално ниво, както е в случая с колозите, с някои други Подобно наднационално представителство и институционализирането на тези органи означава, че те трябва да подпомагат националните стандартизационни органи за а, намаляване на бариерите, пред участието на заинтересованите групи по места. Тези групи могат да бъдат включени в по-голяма степен. Uh, member states in order to give those in order to give those uh, a better helping hand uh, Uh, to improve their management. И така ще може да им се окаже по-добра подкрепа. Набързо по електронните доставки. Аз не съм толкова запознат с а, пречките за малкия бизнес, но съм убеден, че може да се намерят практически решения, за да бъдат а, намалени пречките и пред по-малките предприятия. И накрая господин Фридрих. Благодаря. Съвсем накратко, накратко по въпроса за а, обществените поръчки по а, компютърен път. А, а, става дума за подобна платформа, която е от, създадена възоснова на отворени ИКТ стандарти. И това дава възможност на малките и средни предприятия или който да е друг да предлага произведения и услуги чрез тази платформа. Това първо и второ трябва да кажа, че подкрепям това, което господин Рагел каза, че стандартите са много важни за обществените поръчки. И ако се използват стандарти, особено отворени, открити стандарти в тези поръчки, това увеличава конкурентоспособността, защото дава възможност на различни конкуренти да предлагат своите продукти, като използват ние същи стандарти. Това е много важен инструмент за увеличаване на производителността. Трето, защо е необходима, необходима реформата на АКТ стандартите? Нуждата е преди всичко на ниво взимане на политически решения. Ако искате да има подобна стандартизация, трябва да имате стандарти, които се използват навсякъде. Ако искате да вървите по този път, трябва да а, можете тези стандарти да бъдат а, а, на разположение, за да може а, онези, които искат да се позовават на тях. Това е, а, са нуждите за използване на стандарти, за да осигуряване на оперативна съвместимост. И това е различно от директивата 9834, което значи, че разработването на европейските стандарти за един хармонизиран стандарт подкрепя, е в помощ на регулирането. В миналото, когато имахме решението 87-95 от, на съвета, имахме конкретен регламент за сектора АКТ. И за това е необходимо актуализирането на това решение на съвета. То не трябва по никакъв начин обаче да засяга основната система на стандартизация в Европа. Благодаря на всички. А, мисля, че и този панел заслужава, а, заслужава аплодисменти. Mr. Kozanik, just to point the way ahead, but I do just uh, want to give uh, uh, Mrs. Renato. Е, искам да дам uh, думата на госпожа uh, Рената Вайсенхорн, ако иска тя да каже uh, няколко думи. Uh, ще има възможност uh, да каже по-големи подробности да изложи мнението си. Съвсем накратко, ако искате uh, да кажете нещо, ще ви дам думата. Ще дам думата на Матео Балегрини, който като заместник председател. Аз първо ще започна, а той ще продължи. Мисля, че е чудесно, че имахме възможност за тази дискусия. Тя несъмнено ще ни помогне при актуализирането на правните рамки. Добре е, че става дума за нещо ново и добре е, че се приема за навсякъде важната роля на стандартизацията при трансфера на технологии и в научните изследвания. Виждам, че това се признава от всички. Това е много важен въпрос за бъдещето на стандартизацията. Искам да ви уверя, че ще бъдем така много внимателни, когато актуализираме документите. Знаеме, че това е една функционираща система. Но дори днешните разисквания показват, че има нужда а, от по-нататъчно обсъждане на тези въпроси. И то а, да се обсъдят техническите подробности, за да, за да може в бъдеще цялата система да бъде така по-хомогенна, да намерим общи решения. Искам особено благодаря на онези, които ни които говорих, Бихме искали да ни изпратят повече подробности. Господин Маркус Рейгъл специално да ни изпрати повече подробности за неговите предложения. Ще продължим да обсъждаме тези въпроси, а сега ще спра да тук, ще дам думата на моя колега. Благодаря много. Благодаря на членовете на кабинета на заместник председателя Таяни. Ще докладвам за всичко, което чухме. Комисарят, както знаете, отиде в Нью Йорк, но ние проследихме дискусията от начало до край. Очевидно значението на стандартизацията и вчера и днес бе потвърдено. Вчера имаше група, която обсъди с, с комисаря Таяни въпроса за инвестиране. Ще имаме след това обсъждане на иновациите и как всичко това е свързано с стандартизацията. Три забележки. Първо, прочетохме много внимателно документите. Очевидно принципа за националните делегации функционира добре. Може би са необходими някои корекции. Създаването на Европейска агенция за стандартизацията не, не би трябвало да се плашите от нея, но очевидно е необходим по-добър достъп, особено не само на малките и средни предприятия, но също така на представители на потребителите, синдикатите и така нататък. И мисля, господин председател, че днеска тук липсват представители на Европейският форум на хората с увреждания защото те също а, имат а, интерес към тези въпроси. Ще докладвам на заместник председателя на комисията господин Таяни. А, вторият механизъм, който бе споменат тук. Е, за втората поточна линия, да. Ще докладвам и за това. И второто, което искам да кажа, то се отнася до услугите Радвам се, че съществува подкрепа за стандартизирането в областта на услугите и свързването на услугите с отделни типове продукти беше едно много интересно предложение. И накрая цифрова Европа. Както и предметник председателя Таяни вече каза в речта си, имаме нужда от по-голяма гъвкавост. Единственото така и тук не става дума за, за правен инструмент. Когато имате един правен инструмент, след това могат да се съчетаят различни видове а, а, законодателни актове. По-скоро става въпрос по същество, а не за това какви законодателни инструменти съществуват. Благодаря много за вашия ангажимент, както и този на комисария. И накрая Искам да дам думата на Едвард Козушник е, и да ви благодаря, че водите процеса а, за провеждането на това толкова интересно изслушване, заедно с екипа докладчици в Сянка. Благодаря. Дами и господа, Едва ли някой би се усъмнил в важността на стандартите сред хората в тази аудитория. Те определено допринасят за подобряване на конкурентоспособността ни. Аз имах възможност да се срещна с много експерти през последните седмици тук на ниво европейски организации, с представители на Европейската комисия, както и с представители на националните органи за стандартизация. Всички те са наясно с важността на стандартизацията, тя увеличава конкурентоспособността ни, както и допринася за реализирането на стратегията 2020. Обеден съм, че всички заинтересовани страни искат да се сътрудничат, е, когато се формират е, европейските стандарти в бъдеще. Всички организации, които активно работят в тази област, са утвърдени организации. И считам, че не трябва да нарушаваме баланса, да не се дава привез на една организация на другите. Господин Таяни, говори за синергията, това е също важен въпрос. Трябва да подобрим взаимното ни сътрудничество, както и комуникацията. Националните органи за стандартизация работят много добре в тази област. Те са инкубатори за иновационни решения. Има и други органи, които имат в своята роля СЕН, СЕНЕЛЕК, ЕЦИ, НОРМАПЕ, Оргалим и други. Процеса на стандартизация е особено важен. Той не може да бъде заменен от законодателство. Следва да се подобри връзката между научните изследвания, развойната дейност, промишлените стратегии, както беше споменато в една от презентациите. Всичко това е много полезно. Когато изграждаме една оптимална рамка за европейски стандарти, ние трябва да се фокусираме не само върху иновациите, но и до намаляване на бюрокрацията, по-голяма ефективност на вътрешния пазар, да се фокусираме също и върху разходите, което, както и върху някои институционни промени. В економическата криза трябва да оптимизираме разходите, както оперативните, така и разходите а, за дейността на фирмите. Ние се нуждаем от обществена подкрепа, както каза и господин Харис. Бъдещето на европейската стандартизация ще подобри позицията на европейската стандартизация и е, ще можем да изпълним целите, заложени в стратегия 2020. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната подкрепа, както и на всички експерти, които се изказаха. Председателят. Искам също да ви благодаря за вашата водеща роля. Заслужихте се аплодисментите. Вие разполагате сега с цялата информация. Тя ще е достъпна и нашия вебсайт. Ще продължим да работим с вас. Очакваме да видим първия проект на доклада на Кожучник след което ще проведем дебат Ние ще продължим работата до края на тази година и в началото на следващата година и се надявам, че ще имаме и други срещи. Следващото заседание на комисията е днес след обед в 4.30, тъй като в 3 часа има специално а, заседание, пленарно заседание Заседанието ни ще бъде в друга зала, в PHS.